Yeah. yeah, she's there, over there. Please, we should uh, start our work. Уважаеми колеги, предлагам да започнем работа, тъй като графикът ни е много наситен. Имаме и поканени гости. Ще започнем с осма точка. Общо европейско право за продажбите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 потребителя да избира. Не можем да отхвърлим това предложение по тази причина. Има доста неща, които могат да бъдат подобрени, но можем да кажем какво е мнението на нашата комисия в рамките на комисията по правните въпроси се работи, за да се подобри предложението. За това предложението за отхвърляне се отхвърля от мен като докладчик. Втората поредица от изменения се отнасят за адаптиране на правото на продажбите между търговци, така нареченото B2B едно малко предприятие, дали то според комисията трябва да прилага тази разпоредба. Счита се, че B2B трябва да се прилага и по отношение на малките и средни предприятия и на големите предприятия. Това е представено в изложението на мотивите. В това предложение става дума за резерва спрямо малките и средни предприятия. И ние бихме искали да се улеснят възможностите за тези предприятия. Големите предприятия, малките и средни предприятия нямат еднакъв достъп до пазара, нямат същите възможности, затова е необходимо да има по-особено отношение. Относно приложното поле, предложенията на господин Гигот относно всички договори. Тук аз съм съгласна с предложенията. Трябва да се мисли първо за най-малките когато големите предприятия, докато големите предприятия имат възможност да използват европейски договори, когато се сключват такива договори с малки и средни предприятия, е необходимо да има адаптация, трябва да се опростяват и ускоряват нещата. Аз приемам предложението на господин Гиголд по отношение на този модел за търговия B2B. Има също клауза за преглед или за оценка от определен вид и аз съм съгласна с предложенията за изменение в това отношение. Аз самата съм направила такива. Когато се прави оценка след определен брой години да се удължи списъка на засегнатите въпроси. Затова аз нямам проблем с предложените изменения 18 и 19, приемането от малките и средни предприятия. Като се отчитат обаче спецификите на тези предприятия. Трябва също да се види дали правото за продажбите може да се прилага и от, към операции за по-малки суми. Изменение 18-то, изменението на господин Гиголт, той е 11, номер 11, за по-сложните договори, за застрахователни и финансови договори. Тук аз Считам, че това са много специфични услуги и се нуждаят от специално третиране. Комисията предвижда а, да излезе с предложение а, за договорите в застраховането. Може би трябва да изчакаме а, това предложение въпроса а, за а, несъстоятелността. Това отива по-далече от сегашната оценка на инструмента и аз бих предпочела да не се включва такова изменение. Важно е клаузата за преразглеждане или за оценка да обхване и онези правила, които се отнасят до допуснати нередности аз съм го посочила в преамбюла. Господин Гигулт представи изменения в този смисъл и аз го приемам. Изменение 20 на господин Преседо е свързано с някои други изменения и тук аз правя предложение за компромисно изменение. Освен това, има цяло поредица от предложения, които се отнасят до застраховането, свързани с продажбата на различни продукти. Аз поделям изразените безпокойства и считам, че спецификата на застрахователните договори изисква да има отделно законодателство за тях. Когато говорим за свързани услуги. Те не се отнасят до финансовите услуги. След финансовите услуги се включва и застраховането. Аз ще направя устно изменение за приложното поле, където ясно ще заявя, че застрахователните договори нямат място тук. Има още едно изменение, предложено от господин Преседо. Как бих могла да го обясня? Правото за продажбите е незадължителен инструмент. Господин Преседо казва, че трябва да се стигне по-далече. Държавите членки не трябва да имат възможност да заменят своето право за продажбите с европейското право, да бъдат запажени националните разпоредби в случай, че има конфликта с европейските. Но нещата не стават по този начин. Не е възможно да разглеждаме националното право и затова аз не мога да приема това предложение, то отива твърде далече изменение, свързано с инструментариума, представен от Санчес Преседо. Става дума за е, един набор от е, е, инструменти, за да стане по-лесно използваема системата и аз съм напълно съгласна с това. Аз съм за. Има образци на договори. Отношенията между различните правни инструменти, връзките между тях е нещо важно. В съображенията аз ще посоча нещо в този смисъл, ще направя предложение за изменение. Този инструментариум трябва също да включва наръчник за ползване, как да се тълкува и по какъв начин да се прилага правото за продажбите, как да бъдат тълкувани разпоредбите. Това беше. Сега стигам до приложенията. Говорим тук за свободата на договарянето. Това е изключително важно за всички правни системи. но не трябва да се допусне избирателност, да се подбират на само някои неща и другите да се изоставят. 21-во изменение на Санчес Преседо цели да се прецизира този въпрос, но в 8 ми член е предвиден нещо подобно, особено за отношенията между търговци и потребители, така наречения модел B2C. не може да се е, взема само част от е, разпоредбата, трябва да се прилага в нейната цялост. Е. Що се отнася до B2B, тук трябва също да се запази известна свобода на действие. Аз не съм съгласна с това изменение на господин Санчес Преседо. Ще се опитаме да го редактираме едно безпокойство, свързано с несигурността на тълкуването по въпроси, които не са регламентирани ясно. Някои от тези е, неща не са ясно изяснени. Господин Санчес Преседо предлага изменения. Е, той казва да се обърнем към националното право за тълкуването, а не на базата на принципите, които са в основата на е, това предложение. Считам, че трябва да има тълкование, което е максимално европейско, тъй като говорим за европейско право за продажбите и тълкованието трябва да бъде еднакво, възможно най-близко. Не може да се тълкуват нещата по 27 различни начина. Имаме единен пазар, иначе може да се стигне до значителни отклонения. Има някои е, правни неясноти. Държавите членки трябва да тълкуват е, доколкото е възможно правото, е, съгласно принципите, предвидени тази система. Да, действително има някои пропуски. Необходимо е да се намери решение. Аз споделям вашите безпокойства, че трябва да има тълкуване, трябва да се знае по какъв начин да се прави това но трябва да се стремим към а, възможно най-европейското изменение, а, тълкование. Аз ще я представя устно изменение или устни изменения. Аз ще ги обсъдя с останалите а, докладчици. Списъка за гласуване ще се опитаме да бъде максимално упростен и всеки, всяка политическа група да знае а, е, за какво става дума, но имаме ограничения. Има още две-три неща, които искам да споделя. Първо, за допълнителната информация. Преди изключването на договора 24, 25 и 26 изменения, що се отнася до същността, и духа на предложенията, мога да ги приема, но не мога да приема текста като такъв по юридически съображения. За 24 и 25 изменение тук става дума за членове, които са свързани с правото за продажби, които косвено изискват а, а, преддоговорна информация и това е предвидено в директивата за защита на потребителите. В тази директива знаете, че по нея преговорите бяха изключително сложни, дискусиите в ИМКО и изобщо парламента бяха много трудни, но сега имаме такава директива. Ще видим какво ще стане след влизането в сила. Тоест, това са все въпроси, които се уреждат в тази директива. 25-то изменение. Тук може малко да се промени текста, член 5 от Директивата за защита на потребителите. Бихме могли да добавим нещо за минималната организация, но чрез устно изменение бихме могли да намерим решение, които да включват част от това предложение за изменение. Ако не греша, това е предложение на господин Гиголд. И в заключение има редица изменения, които се отнасят до последиците от допуснати нередности. Счита се, че ако в договора е включена неприемлива клауза, при прилагането. Този, който е включил клаузата, ще се прилага само за този, който е включил чрез прибягваме до някаква нередност, а не за останалата. Например, ако купуват един хладилник, ако той се окаже неизправен, може да откажете да го платите. Малко крайно е това решение. При необходимост може да се стигне и до търсене на съдебно решение. Ако има нередни клаузи в договора, трябва да се придържаме към това, което е разумното Ние поддържаме контакт с докладчиците, за да можем да стигнем до съгласие по въпроса за представянето на устно изменение и да представим на Комисията по правните въпроси едно добро становище. Нашата задача е не да сложим последната точка пред юридическия текст. Нашата задача е по-друга. Това е работа на Комисията по правните въпроси като Комисия по економическите въпроси. Чрез устни въпроси ще се опитаме да постигнем това, което искаме. Те ще бъдат обсъдени с докладчици в сянка. Ние искаме списъкът за гласуване да бъде максимално опростен. Благодаря, госпожа Тайсен. Сега преминаваме към докладчиците в сянка. Господин Преседо има думата. Много ви благодаря, господин председателю. Благодаря и на докладчикът за нейната работа по измененията. Това, което се опитах да направя да разгледам въпроса от гледна точка на Комисията по економическите и парични въпроси. Това, което а, ни интересува, са разходите а, за операциите. Многообразието може да бъде добавена стойност на ниво потребители. Не трябва да търсим еднаквост, трябва да има високо ниво на защита на потребителите, по-високо отколкото има тук. Така че многообразието е плюс. Според мен това, което трябва да се опитаме да направим, е да се опитаме да намалим таксите за операциите. При международни а, операции Трябва да се използва надежден инструмент, който да се прилага от всички а, субекти. Не може да има един единствен подход, тъй като това би ограничило свободата на сключване на договори. Затова тази схема е доброволна и тя трябва да е на разположение на всички оператори, които я намират за полезна. Не трябва да я ограничаваме до определени субекти. Естествено, тя е насочена към потребителите, към отделните лица, към малките и средни предприятия, защото именно те плащат по-високите такси. И би било добре те да имат такива образци на договори. Големите компании могат да се изготвят договори по тяхно осмотрение. Аз се опитах да надградя на някои от идеите, споменати от докладчика. Аз направя предложение за изменение както към преембюла, така и към същинската част на становището. Всяко преразглеждане трябва да се базира на добра информация, да е приемливо и трябва да води до снижаване на таксите за транзакциите. Трябва да отчитаме интересите на уязвимите потребители те се нуждаят от закрила. Те трябва да имат доверие, а това се постига чрез предлагането на надежни инструменти. Предлагам да бъдем позитивни в същинската част на текста, като същевременно сме и прагматични по отношение на текста като цяло. Говорим за стандартен договор, но страните по договора са свободни да използват каквито средства решат. Има някои празнини. Когато има празнина, тогава могат е, да се използват националните е, закони в допълнение към този инструмент. Т.е. при наличието на вакуум се прилага националното законодателство, за да се е, развива плавно системата. Докладчикът работи изключително добронамерено, аз съм убеден, че ще постигнем компромиси по текста и това няма да е толкова трудно на този етап. Благодаря, господин Клинц. Благодаря ви. Съвсем накратко. Не съм внесъл изменения, защото съм съгласен изцяло с колегата докладчик, но, на ня... но няколко кратки коментари искам да направя. Първо, малките и средни предприятия използват недостатъчно възможностите, които се предоставят от вътрешния пазар. Защото да речем, националното законодателство в тяхната страна не може да се наложи при трансгранични а, договори а, или пък просто самите предприятия не са наясно с а, правните норми и така нататък. Има 27 различни а, търговски законодателства в Европейския съюз. Ето защо смятам, че предложението на комисията а, е а, да създаде един 28-ми режим, което е добре. На първо място ще се изготви становище на правната комисия. Дали това предложение, което сега е предложено, дали ще бъде прието на практика, дали ще функционира, дали ще е от полза за малките и средни предприятия, така че те да могат да изчерпат изцяло потенциала на вътрешния пазар, е нещо, което принадлежи на бъдещето. Ние не можем да преценим а, сега как ще протекат нещата. Не е ясно дали ще трае две или четири години. Трябва нещата да бъдат проверени. Не трябва обаче да се допуска следното. и без това сега има 27 различни е, сложни търговски законодателства, да се добави 28 такова, е, което е, да не увеличи ефективността, ами да доведе до допълнителни осложнения ако нещата функционират и могат а, да се сведат до сделки между отделните търговци, B2B, това е добре. Гигот също има предложение да, да бъдат включени и, и други а, вид търговски отношения. А, от разговори с търговски представители знаем, че а, общия възторг все пак е умерен и въздържан, но нека да кажем, че до някаква степен сме оптимистично настроени, но нека да видим какво ще покаже практиката. Мистер Гиголд, плиз. Благодаря, господин Гиголд. Thanks, I... Благодаря, господин председател. Все още ми е трудно да разбера коя група първо трябва да се изкаже по кое досие, но ние сме приятели, така че мога да приема. На теория сега не е нашия ред, в на зала пък е нашия ред, няма значение. Благодаря на докладчика, благодаря за положителната реакция относно част от нашите изменения. Като цяло подкрепяме предложението на комисията. Смятаме, че то може да помогне на малките предприятия, може да увеличи доверието на потребителите в общия пазар. Като цяло подкрепяме подхода на докладчика, особено стремежа да се поясни изключването на финансовите услуги. На второ място по отношение на призива за обучение за компаниите и юристите и освен това да се разшири приложното поле до договорни споразумения, които не се покриват в рамките на CESL. Имаме някои изменения, ще говоря по съответните членове. Член 6.2. Смятаме, че той е в синхрон с изключването на финансовите услуги от приложеното поле. Съответно, тук не може да има покриване от CSL договор. Член 7.1 забраната за използване на CSL за договори по отношение на член 13 това е режим, който изисква от страните да участват изрично. Ние предлагаме да се премахне ограничението тук по отношение на трансграничната търговия между по-големи компании. Тук също може да има полза от CCSL. Член 15 във връзка с това, което говорим. Искаме да се включат договори между а, нетърговски лица в преговора. Освен това, кога един търговец може да приема и да променя един открит контракт, тогава потребителите трябва да могат да получават информация. На второ място, когато сумата се изчислява възоснова на, на валутен курс, трябва да се уточнява валутния курс. И накрая по отношение на член 20 и член 25 не е ясно защо потребителя няма да може да получава цялата информация по силата на член 14. Имаме различни мнения тук е, в парламента и това е странно, защото в комисията ИМКО имаме различно мнозинство. Тук имаме различна позиция. Юри, Както винаги ще има своето собствено мнение, става въпрос за юристи. Имаме различни позиции, дори в рамките на една и съща партия, дори в рамките на хора от една и съща страна, в зависимост от комисиите. Ако хора с различен происход стигат до едно и също заключение или до различно заключение, има нещо погрешно в преценката. Така че аз мисля, че трябва да има подробен дебат в различните групи, между различните представители на комисията. Хора, на които обикновено вярвам, подкрепят Камал за това, че това не е толкова добра идея. Ние в ЕКОМ пък приемаме тази идея, но трябва да има време за разисквания, защото иначе ще се появят различни аргументи и това е проблем всъщност по отношение на, на целия парламент. Трябва да се поговори по отношение на тези огромни вътрешни разлики и това ме кара да се замислям. Okay, and next it's, uh, Саед Камал. Камал. Благодаря, госпожо председател. Винаги се радвам, когато умният колега Свен се изкаже преди мен, особено когато ми даде повод да защита своята позиция. Защото като чух казаното до сега, меко казано, можем да кажем, че нашата позиция не отговаря на това, което се обсъжда в други комисии. Това няма да ни спре, обаче. Защото ние сме смели. Законодателството трябва да се предлага само ако има някакви проблеми. И по отношение на общото европейско право на договорите, е, още не съм убеден, че това е така. Е, Свен добре представи проблемите, различните виждания в комисиите, в парламента. Много често, когато говорим за проект на регламент или директива, можем да предвидим къде минава разделителната линия. Има хора, които са за по-голяма регулация, други са за свобода на пазара. Тук обаче има консенсус. Свързал съм се с а, различни заинтересовани лица. Всички те казват, че тези предложения са излишни в момента и объркват и потребителите, и бизнеса. Трябва да попитам моя сътрудник колко хора са дошли в моя кабинет да разговаряме. Доста бяха те. Всъщност, Волф Клин също каза, че те не са убедени. Не искам сега да го цитирам погрешно, но така или иначе няма ентусиазъм. Разбирам, че има едно малко бизнес лоби, което има категорична позиция. Имаме толкова различни групи в подкрепа на МСП. Това са едни такива симпатични е, малки предприятия, които страдат е, от натиска на големите компании, е, няма повече да говоря против тях, за да не си навлека неприятности. Аз не съм като колегите от UKIP, които казват нека да отхвърлим всичко, защото ще станем за посмешище, нека да разрушим всички институции. Аз ще дам прагматична позиция. Разбирам, че колегите внасят изменения с цел подобрение. Всъщност, сред групите виждам различни усилия, може в крайна сметка аз да се окажа в мълцинство. Тогава ще трябва да разгледам тези предложения, за да се опитам да извлека максималното от едно лошо предложение. Всъщност, колегите от различните групи правят разумни предложения. Не трябва да забравяме обаче, че ИМКО призова за оценка на въздействието на Европейския парламент с цел да се намерят недостатъците в предложението на комисията. Аз съответно не призовавам да се отхвърли това предложение не защото то е толкова излишно, а просто искам да има предложение, което да удовлетворява всички, защото сега и потребителите, и бизнеса, и представителите на държавните органи е, имат е, проблем с това предложение. Винаги говорим за дневния ред за по-добро законодателство. Ние трябва да поискаме от комисията да седне отново на чертожната маса, да се направи оценка на въздействието отново. Ако искате да имаме единство, единството няма да го намерим сега между е, потребителите и е, представителите на бизнеса, ще трябва да се поработи малко. Благодаря. Знам, че комисията ще иска да се изкаже, но закъсняваме вече 10 минути и тази сутрин вече си навлякохме неприятности. Мисля, че трябва да преминем нататък, тъй като това е просто становище. Ще дам думата на Мариан, ако може да сте максимално кратка, защото не искаме да изпуснем нещата от контрол. Благодаря. Ще бъда съвсем кратка. Мисля, че се познаваме достатъчно добре и знаем кой какво цели. Искам да кажа на колегата Камал, че тази седмица координаторите в комисията Юри поискаха да има проверка от страна на съответните служби на парламента на този анализ на въздействието от страна на комисията. Това е нещо добро. Ние в комисията ЕКОН разглеждаме също този проект на законодателство, но от гледна точка на това дали има економически предимства за потребителите, за МСП и не само. Трябва обаче да има последователна юридическа рамка за всичко това. А тук имаме недостатъци. Това обаче е задача на комисията Юри, защото то си е в техните правомощия. Освен това, те имат и необходимите познания. Значи Юри ще направи свое собствено проучване, ще погледне анализа на въздействието, ще види какво е възможно и след това ние в нашите партийни групи ще решим какво и как да го направим. Аз не смятам, че трябва да се бавим допълнително. Благодаря на всички колеги. Благодаря ви. Срокът е следният. 8 октомври ще гласуваме. Все още не знаем кога ще се проведе гласуването в комисията Либе, но като си имам предвид гъсата ни програма, ще го направим възможно най-бързо. Благодаря ви много, благодаря ви, че бяхте кратки. Сега преминаваме към девета точка която гласи сетълмент, сетълмент на ценни книжа в Европейския съюз, централни депозитари на ценни книжа ще дам думата на Кейс Уейнбърн, така че тя да представи нейния проекто доклад. Благодаря, госпожо председател. През последните няколко години в рамките на комисията и извън нея ние се опитахме да обхванем всичките процеси на търговските пазари, Опитахме се да се придържаме към МИФИД. Освен това, разширихме работата си така, че да обхванем всички аспекти, свързани с употреби на пазара, с ценни книжа, с клиринг, с въпроса, свързан с депозитарите и така нататък. И стигнахме до последния етап. Това е сетълмент на ценните книжа. Това е един доклад с технически характер. Аз се заех обаче да изготвя този доклад и всъщност потребители са тези, които трябва да се облагодетелстват от намаляването на таксите. Има две цели в рамките на доклада. Беше предложено преди много години в рамките на румата Сезма да се завърши един а, пазар и да се уединят а, банковите услуги, така че да се създадат ползи за а, крайния инвеститор. Ние искаме да се изгради една финансова инфраструктура в Европейския съюз, която да е по-устойчива и а, която да не крие в себе си системни е, рискове. 123 3 трилиона а, евро е обемът на сделките, които се извършват в рамките на Европейския съюз. Тези сделки са много важна част от цялата финансова инфраструктура в Европейския съюз. Има предложения на комисията и общи препоръки, които ние ще разгледаме. Внесох и няколко изменения, така че да поставя фокуса върху някои аспекти на инфраструктурата. Освен това се опитах да внеса гъвкавост там, където е възможно в текста на комисията. Относно а, дисциплината и циклите на сетълмента, искам да кажа, че целта, а, която беше заложена, е да се уеднаквят циклите за сетълмент в Европейския съюз, така че те да бъдат ефективни. Може би а, някои пазари ще отидат, ще стигнат по-бързо до а, Target Securities, отколкото а, други. Обаче те плюс 2 се оказва едно разумно начало. Трябва да сме по-амбициозни в дългосрочен а, план, да започнем с Т плюс 2, но, но да отидем отвъд тази цел. А, разбира се, между две страни ще се съкрати периода на ам, сетълмент и а, плащане на след сделка с ценни книжа между двама партньори. Ам... Аз обаче съм внимат... доста внимателно, като се ам... имам предвид предложението на комисията, което предвиждат конкретни срокове за сетълмент, но ние трябва да сме по-гъвкави. Така че моите изменения предлагат предвид статистиката. Значи, сделките с сетълмът не са нещо толкова обичайно и ще трябва определено време, срок от време, за да се наложат на пазара. Режима трябва да се наложи след искането на получаващата страна, ако тя реши това за удачно. Има различни продукти, различни режими и ще от интерес на всички, ако се запази една по-опростена система. Така че получаващата страна да определи процедурата. Колегата ми каза, че малки средни предприятия са симпатични и, и малки, а, но искам да кажа, че ние е, искаме и малките средни предприятия да имат по-лесен достъп до капиталовите пазари. Като сега а, имаме предвид и в рамките на МИФИТ малките и средни предприятия като една важна част от поставените цели. Освен това ще се искаме да засегнем и по-малко ликвидни области, където има срок от 15 дни. И всъщност ние не можем да се откъснем от пазара и да предпазим инвеститорите от участие на пазара. Трябва да бъдат създадени отделни категории, да се види от гледна точка на опита, кои категории са успешни и сигурни и а, освен това трябва да се насърчи а, дисциплина по отношение на момента. И смятам, че Т плюс 2 е абсолютно перфектна опция, за да създаде една по-стабилна правна а, рамка. Сега относно връзките между ам, ЦДЦК. В момента те оперират на национално ниво. Има а, формална система за обмяна на, на, на, на данни и сделки. Ще ми се а, процедурите за връзки между ЦДЦК да са опростени, да не става, да няма опасно трансфер на някакви опасности по системата ще ми се авторизирането да, да е свързано с строги правила и стандарти. Трябва да мислим най-вече за крайния инвеститор. Сетълмента не трябва да е рискова част от сделката. Инвеститорите се насочиха най-вече върху това къде са те с техните активи и да са внимателни по отношение на това къде би могло да има липса на ликвидност. инвеститорите станаха по-внимателни след сриването на два много големи и важни фондове. Необходима е и правна сигурност. Юр, юрдис, юрисдикциите трябва да дадат да създават по-голяма сигурност за инвеститорите и да има по-голям достъп до обезпеченията, по-бърз -по достъп. Комисията не е навлязала в подробности за своя доклад и има въпрос свързан с интернационализиране на сетълментите. По време на ам, проучването, което проведох, видях, че е много трудно да се събере информация по а, тези въпроси, но вярвам, че има потенциален риск в тези две области а, и те ще възпрепятстват развитието на системата за сетълмент. Относно повторното ипотекиране и ам, интернализиране на сетълмента, това са две важни теми, които трябва да имаме предвид. Ние знаем каква е ситуацията и в бъдеще трябва да променим професори, извинете, протеста по такъв начин, че те да обхванат всички аспекти, да няма някакви вратички в законодателството. Освен това, ЦДЦК трябва да бъдат разделени в две юридически лица, за да могат да предоставят банкови услуги. Решения, свързани с единния вътрешен пазар, са най-удачни и това е възможно. Трябва да има обаче гаранции, в противен случай ще стигне до системни рискове свързани с връзките между банките и ЦДЦК. Трябва да търсим по-добри решения, които да не включват изключения. BIS ще изготвя техния доклад през лятото. Ще засегнат много въпроси, които са важни. CDCK разчитат на много малко наброй инвестиционни банки, с които работят ежедневно. Какво ще се случи, ако има проблеми с ликвидността? Това е също един важен въпрос. Какво ще се случи, ако а, тези, които предоставят средства, а, изпаднат в неплатежоспособност? Неподуж... Не казвам, че наличието на, на две а, юридически лица изцяло ще разреши проблема, но все пак е някакъв вариант. Бих искал да видя какво е мнението на докладчиците в Сянка, да видя какви, те, а, какви предложения имат те и как можем да отбележим напредък в рамките на единия европейски пазар. Ще ли се ЦДЦК да отбележат напредък, защото те са важни финансови институции. Сетълмента е а, последната стъпка а, от дългия процес на изграждане на тези тип услуги. Трябва да има единен пазар за предоставяне на такъв, такъв тип услуги, които да обхващат системата в европейски мащаб. Необходимо е да създадем ам, разпоредби. Благодаря много. Благодаря и на докладчите в Сянка. Сега, докладчите в Сянка. Ам, иска ли някой да вземе думата? Нека да ми даде знак, защото няма да ни стигне времето. Ако всички искат да се изкажат, не виждам. Да, господин Дорфман от НП. Благодаря, госпожо председател. Аз искам първо да благодаря на докладчик госпожа Суинбърн. Искам да подчертая, че сътрудничеството ни през последните седмици беше много плодотворен. Аз мога само да кажа, че съм съгласна с това, което тя каза в по-голямата му част. Има две теми, които са много важни. Това са сигурност и вътрешен пазар. Повече сигурност, повече вътрешен пазар. Повече вътрешен пазар означава в този случай повече конкуренция а, в един пазар, който в момента е а, монополизиран. А, Общи вътрешен пазар всъщност функционира доста ограничено, защото всичко е съсредоточено в, всъщност върху ам, националните пазари. Всичко се случва там. Искам да се спра на някои неща. Ам, аз съм съгласен с това, което а, предлага докладчика а, по отношение на циклите на сетълмента в случаи, в които са включени МСП, да предвидим по-дълги по срокове, ще е лошо, ако създадем разпоредби, които са в ущърп на малките и средни предприятия и му отъжнява живота. Темата за надзора – две неща. Смятам, че добре да помислим дали предложението на комисията, когато става въпрос на връз, за връзки между ЦДЦК, дали ам, нещата не стават прекалено бюрократични. Повечето от тези връзки са изцяло а, стандартизирани и може би ам, ам, просто едно информиране за, за осъществяване на връзка между две CD, CDCK ще е достатъчно, без да трябва да се ам, извършва допълнително сертифициране. Това ще доп, допринесе за засилване на вътрешния пазар и ам, защото ако е прекалено тромво законодателството, то ще затрудни функционирането на вътрешния пазар. Аз съм съгласен с госпожа Суинбърн, защо трябва да има сертифициране на ЦДЦК. Може да се създадат отделни категории. И когато ЦДЦК бъдат сертифицирани за първи път, те да могат да изпълняват всичките три дейности, за които са предназначени. Централната тема, която е важна тема и една политическа тема, е до каква степен ЦДЦК трябва да получават банкови лицензии. Има пет такива CDCK в Европа, които имат банкови лицензии, другите нямат. като имаме предвид, че дейностите на вътрешния пазар се увеличават, стават по-интензивни, придобиват и трансгранични измерения, е необходимо банковите е, сделки да се извършат по такъв начин, че да улесняват търговските потоци, а не да ги спират. Освен това, трябва да се създадат еднакви условия за всички. Да не се предпочита едно СД цека пред друго. Не знам дали въобще а, предвиждането на изключения е най-добрият начин, а, тъй като банковите операции, извършени от СДЦК и без това ще са с ограничен характер. Сега за други участници на пазара, не само ЦДЦК, а други а, юридически лица, които могат да се занимават с, сетълмент на ценни книжа, дали това е допустимо. А, имам предвид други участници на пазара, а, а, но нямам предвид банките. Две неща а, са свързани в този ред на мисли. Когато се забранява на ЦДЦК а, да придобиват а, банкови лицензи, това означава, че те няма да могат да играят ролята на банки. Обаче, когато на банките е, се даде възможност да станат СДЦК, тогава се създава ситуация, в която а, вече няма баланс на интересите това ще е в ущърп на съществуващите ЦДЦК и ам, на вътрешния пазар ще се стигне до там, че едни участници на пазара са предпочитани пред другите. От гледна точка на сигурността и на възможността за контрол, сетълмента на ценните книжа не трябва да се осъществява по такъв начин как ще подходим към тази тема и как ще създадем една ситуация, така че в вътрешния а, пазар да се създават еднакви условия при извършването на едни и същи действия, е въпрос, който трябва да обсъдим. Ам... Докладчика подчерта особено а, ролята на ЕОЦКП, органът за цени книжа и пазари. Ам... Добре е добре ЕСМА, ЕЛЦКП да ам, изпълни своите задачи и действия и ние да дадем съответните инструменти за действие на ЕЛЦКП. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика. Тя наистина си свърши отлично работата. Има някои изменения, които обхващат най-важните аспекти на доклада. Слага се акцент върху развитието на вътрешния европейски пазар. Освен това, необходимо е инвестиционните сделки да придобият трансграничен характер в тази а, връзка ЦДЦК е играят много важна роля. А, важно е пазар на ценни книжа да бъде прозрачен и сигурен. Има различни функции, регистриране на емисии. Всичко това е от значение, но има един друг аспект, който също е важен, а именно пазара на обезпеченията, който е свързан с паричната политика. Смятам, че договорите между отделните страни не са достатъчни, ето защо, защо имаме нужда от европейско законодателство. Регламентът обаче не споменава един, един проблем. Ам Споменава се системата Т плюс 2 в рамките на евросистемата. Срокът е от 2015 година. Не е съвсем ясна връзката тук. Освен това и въпросът за банковите лицензи. как, какви рискове се крият там. Говорим от една страна за банкови лицензии, от, от друга страна обаче трябва да имаме предвид, че а, когато една институция има такъв, а, а, такъв лиценз, не значи, че може да поема всичките отговорности на банкова институция. А, друг важен аспект е а, системите за е, еквивалентност. Дали трябва да има диференциране? А, Принципът за еднакво третиране също е, е, много важна тема и много важен принцип, към който трябва да се придържаме. Трябва да осигурим един е, е, равен достъп на всички заинтересовани страни, но освен това трябва да има и прозрачност. Трябва да се стремим към по-голяма ефективност, така че транзакциите да се извършват възможно най-бързо с възможно най-малко разходи. Така че трябва да се придържаме към принцип, принципа за гъвкавост. Без да забравяме сигурността обаче. А, трябва да има гаранции за клиентите, а, да се избягва конфликт на интереси. В същото време трябва да стане ясно, че тази институции, тези институции трябва да се държат дисциплинирано от правна гледна точка. С други думи, те трябва да изпълняват своите задължения в рамките на а, правилата за конкуренция. Всички тези а, критерии са много важни. Освен това не трябва да се залагат а, максимални срокове а, за а, изпълнение на договореностите. В тази връзка трябва да се има предвид принципа за пропорционалност. Това са аспектите, с които ще занимавам през следващите дни. Ще внесем и изменения, но сега Исках да взема отношение на показаното от докладчика. Благодаря и за чудесно свършената работа. Благодаря ви. Благодаря много. Аз съм докладчик в сянка от името на Алди. Благодаря ви за доклада, Кей. Мисля, че улесни работата ни, защото ти беше много подробна. Сама промени доста неща. Ние не се налага да правим толкова много. Мълчанието не означава, че искаме да се върнем към предложението на комисията. Вероятно ще направим някои предложения за изменение в този смисъл. Ще започна с банковите лицензи. Мисля, че ти а, оцели точно въпроса. Необходимо е да има пълно разделение и съм съгласна с дерогацията и заличаването, което предлагаш. Не постигнахме съгласие къде да е мястото на дерогацията точно, кои банкови услуги да бъдат а, обхванати от директивата за капиталовите изисквания 4. Това трябва да се обвърже с разрешаването на кризата по някакъв начин. Ти искаш да се заличи дерогацията, но наред с това читам, че трябва да покажем, че дори ако се приеме дерогацията, трябва да има доста условия, на които трябва да които трябва да бъдат изпълнени и а, те трябва да са свързани с разрешаването на кризата. За интернализаторите Радвам се, че засегна този въпрос. Не зная дали годишните отчети ще са достатъчни, защото ще измине цяла година преди да се стигне до каквото и да било. Ако има информация, колкото и малко да е тя, се питам дали не би било възможно да се предоставя своевременно. би било добре е, да можем да следим точно какво се случва. Не искам обаче да се стига до нещо, което е да е прекалено обременително. Когато говорим за еквивалентността, тук има най-различни мнения. От една страна аз съм е, за това по отношение на трети страни, всичко да зависи от резултата, тъй като се регламентира една верига, независимо коя част от нея се отнема, трябва да има яснота. Uh, трябва да има реципрочност за да знам какво ще отиде в другата посока. Това, което има в Емир и в Мифит, трябва да гарантираме последователност за изкупуването. Съгласна съм с това, което предлагаш. Можем да бъдем много смели, вместо да разчитаме на дефиниция на ликвидността. Има някои видове неликвидност, които бихме могли да дефинираме, особено когато става дума за малък пазар и за малки и средни предприятия. Имаше някои прекъсвания а, поради предстоящия регламент за късите продажби. Не искам да се влушават нещата допълнително, трябва да наблюдаваме какво ще стане. не трябва да се а, санкционира пазара според неговия мащаб. И на последно място, повечето от нещата бяха вече споменати, за дематериализирането. Ти предлагаш, че това може да стане в самия ден. Не знае как това ще се вмести в стандартизацията Т плюс 2. Дали ще се стигне до забавене, това не би било удовлетворително, ако се случи. Искам това да се вземе предвид не знае един преходен период там дали би бил полезен. Това е всичко, което искам да кажа на този етап. Аз съм съгласна с по-голямата част от това, което си извършила. Давам думата сега на Свен от името на групата на зелените. Благодаря, Кей. Благодаря за доклада. Съгласни сме с голяма част от това, което предлагаш. Преди да премина към детайлите, искам да кажа, че много тясно трябва да следим разходите за транзакциите в Европа. Те са много по-високи, отколкото в кооперативния модел на САЩ. Очевидно е, че ние тръгваме от различна отправна точка в Европа, но крайната цел трябва да бъде снижаване на разходите и трябва внимателно да следим този въпрос. Увеличаването на разходите за транзакциите няма да е социално полезно. За преодоляване на някои исторически бариери за разделянето на, на пазара, трябва да имаме предвид, че разходите за транзакциите не могат да се снижат за една нощ, но трябва да се снижат някакъв момент. Ние приемаме в голяма част предложението на Европейската комисия. Съгласни сме, че трябва да има повече гъвкавост за разрастващия се пазар на малките и средни предприятия. Освен а, това да се използват централните депозитари за ценни книжа. Приемаме предложението за изменение в член 35 за борба срещу измамите, също да се приведе в съответствие с МИФИД, според член 2, също да е има стандартизирани отчети, както се предлага в член 6.1. Да има също и годишно публикуване на случаи на неизпълнен сетълмент. При преразглеждането в глава 3а да се определят интернализаторите на сетълмента – Бихме искали в тази рамка да обсъдим възможността от екстернализиране на подобен сетълмент, така че само авторизирани централни депозитари да могат да го правят. Трябва също да се подава информация, ако централните депозитари са в сериозно затруднение. Съгласни сме с задължителните посещения на място на централните депозитари поне веднъж годишно. Относно информацията за подаване на е, информация от малките и средни предприятия за потребителите, 574А, вие предлагате централните депозитари да предприемат определени мерки, свързани с финансовата стабилност. Освен това, искате централните депозитари да могат да се справят с е, едновременния фалит на повече от един участник. Аз бих предпочел да се споменят поне двама. 42 член, алинея 2, искате да, има право, да имат право а, надзорните органи а, да разглеждат а, плановете за разрешаване. Имаме известни резерви по няколко пункта. В няколко члена се предлага за системите за сетълмент на ценни книжа Бихме предпочели предложението на комисията само авторизирани централизирани депозитари да могат да оперират с такива системи за сетълмент. Вие изразявате безпокойство, че а, има променящи се практики, но трябва да се предвидят разпоредби, за да могат а, интернализаторите а, да се реорганизират. Що се отнася до 44А, нов. Искаме това да се включи в пакета, тъй като считаме, че това е ценна информация и държавите трябва да имат нужната информация. Без друго имаме проблеми с събирането на данъците. Парламентът многократно е заявявал подкрепата си за данък върху финансовите транзакции. Не виждам защо държавата да няма достъп до използване на тази информация. В член 7.2 ние не виждаме основания за изключването на репо операциите при уреждането на закъснел сетълмент. Може би ще ни обясните какво си има предвид. И на последно място, в 15-то съображение, се питаме, защото buy-in трябва да бъде само поискане на приемащата страна, не трябва ли да бъде автоматично, за да се гарантира предсказуемост и стабилност на процеса на сетълмента. Очакваме да продължим да обсъждаме тези въпроси и съм убеден, че ще намерим подходящи решения. Това е добър старт. Очаквам да работя по тези въпроси с останалите колеги от името на, на ГУЕ. Благодаря от а, името на ГУЕ, обаче не мога да взема някаква позиция. Ние ще сред нашата позиция чрез измененията, които ще внесем. В такъв случай давам думата отново на госпожа Кейс Кей Свинбърн. Благодаря, колеги, за вашите бележки. Добрата новина е, че имаме доста широк консенсус за това как какво а, се изисква по това техническо досие. Това е доста а, сложна и суховата а, сфера. Аз нямаше да се справя без подкрепата на всички, които ми оказаха съдействие. Има няколко области, дори след е, лятото, след като разглеждам отново доклада, се виждам, че има области, които могат да се подобрят. Е, ще работя с е, докладчиците в сянка това да се направи, защото ние искаме да постигнем еднакъв резултат за вътрешния пазар. Надявам се, че ще постигнем всичко това без особени разногласия. Благодаря ви много. Благодаря. Много добре. Наваксахме 10 минути. Има ли някои желание да се изкаже допълнително? Крайният срок за изменение е 18 октомври. Разглеждането им ще бъде на 28 ноември. Гласуването в комисията ще бъде на 18 декември. Ще влезе в пленарна зала през май 2013 след редица триалози. Но не се знае, можем и да избързаме. Благодаря ви много. Ще започнем с представителите на Европейския орган за ценни книжа и пазари. Ще започнем на време, така че разполагаме с 5 минути, за да можете да вземете местата си. Right, thank you everybody. Well, we have... Благодаря. Дойдоха малко повече хора, така че справо не започнахме по-рано. Добре дошли на тримата председатели на европейските надзорни органи. Много се гордеем с тези органи. Ние помогнахме за тяхното изграждане – дадохме им максимално големи правомощия и общо взето, ако можехме, щехме да им дадем и още повече правомощия. Значи, господин Стивън Майор ще говори първи за около 8 минути. Той ще говори за съвместния комитет и после за ЕСМА. След това с другите двама експерти колегите Бернардино и Енрия. И след това ще имаме въпроси. Стиван започва първи. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на Комисията по економически и парични въпроси на Европейския парламент. Мисията на съвместния комитет е да бъде форум, в който тези надзорни органи сътрудничат в тясна връзка и редовно и гарантират последователност в различни области. Благодарение на съвместните усилия на тези органи през последните 18 месеца успяхме да стигнем до момент, в който този комитет се използва с цел последователност на гледните точки на тези надзорни органи по теми, които са от общи интерес за създаване на общи решения и така нататък. Тези надзорни органи отдават голямо значение на целите на комитета. Работната програма на комитета се подкрепя от 4 подкомисии. Имаме на първо място комитет за риска. Той е ключов форум за споделянето на информация и данни относно рисковете между тези надзорни органи. Съответно, изготвя се доклад относно рисковете и уязвимостите в финансовата система на Европейския съюз. Имаше, например, конкретни мерки възоснова на този доклад през юли 2012 година във връзка с ПРИПС. Под Комисията за финансовите конгломерати се занимава с преразглеждането на директивата за финансовите конгломерати. Резултата беше представен на публични консултации на Общия комитет и окончателна информация ще бъде дадена на комисията по-късно тази година. Държавите членки имат възможност да предоставят информация за развитието на техните пазари. Съвместният комитет се опитва да приеме един цялостен подход. Председателите на подкомисиите се срещат редовно и говорят за неблагоприятни развития на пазара. В резултат на случаите Либор и Юрибор започнахме работа по отношение на референтните стойности. На първо място започнахме да улесняваме работата на националните разследващи е, процеси по отношение на Либор. Създаваме насоки за участие на различни участници. Поставяме ударението върху прозрачността. Няколко думи по отношение на работата на ЕСМА. Ние работим в пет области. На първо място единната книга с правила на Европейския съюз. От септември 2011 година сме създали редица стандарти по отношение на високочастотната търговия, късите продажби и альтернативните инвестиционни фондове. Искам да спомена 40-те технически стандарта, които бяха създадени. Ние ще се опитаме да създадем правила за пазара на дериватите до 2013 година. Изпълнявайки нашите задачи, ние се опитваме да чуем мнението на всички заинтересовани страни чрез открити консултации чрез взаимодействие с различни участници на пазара, за да се гарантира ефикасното прилагане на правилата и за да се избегне арбитража, ЕСМА дава становища по различни нормативни актове, като МИФИТ, например, като част от надзорната конвергенция ЕСМА активно участва в работата на международно ниво по отношение на реформата на финансовите пазари. Финансова стабилност и управление на кризите. Тук ЕСМА работи по различни проекти и дава редовна информация относно рисковете. Ние допринасяме с информация относно риска и уязвимите страни на финансовата система на Европейския съюз. Взимаме отношение във връзка с комплексните продукти на дребно. Няколко думи относно координационната дейност на ЕСМА. Надзорният съвет на ЕСМА проведе конферентни разговори в началото на лятото, за да обсъди влушаването на условията на финансовите пазари в Европа. Целта на тези разговори беше да се обмени информация относно развитието в Европейския съюз, да се даде ответна реакция на развитието на пазарите и да се чуят националните компетентни органи, както да се разбере каква координация е необходима. ЕСМА, освен това, работи за защита на инвеститорите. През юли 2012 година ЕСМА публикува насоки за защитата на инвеститорите. Единия набор беше свързан с мифит, а втория с функциите за изпълнение. Освен това, през юли публикувахме насоки по така наречените ETFs и други въпроси, свързани с ПК и ПЦК. Тази седмица ЕСМА публикува насоки относно възнаграждението. Тук се отчита задължението инвестиционните дружества да действат честно, прозрачно, в съответствие с най-добрия интерес на клиентите. Освен това, през декември 2011 година ЕСМА публикува едно предупреждение относно търговията с неоторизирани фирми, които предлагат инвестиции в чужда валута и а, информация относно основните рискове по отношение на търговията с чужда валута. Занимаваме се освен това с изпълнението на надзора по отношение на кредитните агенции, агенциите за кредитен рейтинг. Нашето звено в тази връзка предприе две инспекции на място в трите най-големи регистрирани субекта. Първите инспекции бяха проведени през декември 2011 година, резултатите бяха публикувани миналия месец. Втората инспекция приключи рано този месец. Идентифицираха се няколко недостатъка. Опитваме се да подобрим нещата, като създаваме планове за смягчаване на риска за всяка агенция за кредитен рейтинг. По силата на регламента за агенциите за кредитен рейтинг, ЕСМА създаде централен депозитар с цел предоставяне на дългосрочна информация относно рейтингите. Накрая няколко думи относно организацията на ЕСМА. В допълнение към нейната роля в областта на политиката и надзора, ЕСМА отдели много време за създаване на своята вътрешна организация. През септември 2011 имахме 45 души персонал. Година по-късно ще имаме над 100 души персонал. Искам в заключение да кажа няколко думи относно разпоредбите на становището на ЕКОН относно общия бюджет на Съюза. Приветствам тези разпоредби. Трябва да имаме модел на устойчиво финансиране на ЕСМА, т.е. трябва да има или 100% финансиране от страна на Европейския съюз, или механизъм за финансиране от страна на индустрията или комбинация от двата елемента. Благодаря за вниманието. Благодаря. Преминаваме към Европейския банков орган Андрея. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на комисията. Дълговата криза имаше много негативни последствия за банките в еврозоната и в единия пазар. проблемите между банките и техните държави се задълбочиха. Освен това се увеличи риска от риска, риска за вложенията на гражданите. Освен това имаше опасност да се да се застраши кредитирането. трябва, какво се предприе? Да се, да се засилят капиталите на, банков, на банките. На второ място да се прекъсне връзката с, дълго, с държавните дългове. като наблюдатели е, и контролери ние искахме да има а, капиталови инжекции в системата. Извършихме освен това стрес тестове през 2011 година. Изготвихме и препоръки, въз възоснова на които се извърши допълнително засилване на банковите структури бяха предоставени 9 милиарда евро. Целият този сложен процес беше управляван под нашия надзор, като се опитахме това да няма негативно влияние върху кредитирането на предприятията и домакинствата. Освен това, поддържахме връзка с контролните и надзорни колеги. Освен това, наблюдаваме процеса на възстановяване на счетоводните баланси. Банките трябва редовно да правят оценка на активите и да се приличат определени стандарти по време на техните действия на частните пазари. Беше взето решение да се премине към банков съюз. Ние подкрепяме това решение, така ще се създаде стабилност в банковия си сектор. Банковия съюз ще има позитивно влияние върху Европейския банков орган. Освен това, ние сме за из изготвяне на единни правила, да има единни правила, включени в наръчника за надзор. Ако не се предприема тези мерки, ще има фрагментиране на банковия пазар и няма да има единно прилагане на правилата. Ние вложихме много усилия за изготвяне на този наръчник с единни правила. Ние се позовахме на текстовете от регламента и директивата за капиталовите изисквания. Темата за малките и средни предприятия също заема важна роля във вашите дискусии. Ние ще отворим канали за консултиране с вашата комисия, ще извършим и оценка на въздействието. Това ще ни помогне да изготвим нашите законодателни стандарти, след като законодателството се приеме. Политиците трябва да поемат ангажименти за това да се изготвят международни стандарти, които да бъдат е, строго съблюдавани. Трябва да се имат предвид различните култури, различните бизнес модели. Пропорционалността е много важен и ключов аспект в тази връзка. Освен това е важно да се, от, да се извършват проверки и оценки на ликвидността и на ам, капитала ам, и активите на банките. Определенето на правилата, които споменах, че ще е първата стъпка в посока предоставяне по-голяма защита на потребителите. Спешно е да се отбележи напредък в тази област, като видим какво се случва, че не се спазват правилата за свързани с борбата с пране на пари. Освен това не се спазват важни изисквания на пазара, принципите на пазара и така нататък. Увеличава се риска за потребителите и банките. Както и Стивън спомена, работата продължава в рамките на съвместната комисия. Няма да повтарям какво кажа Стива, но нека да кажа, че ние сме одобряваме а, нивото на ресурси, които са предвидени, но въпросът е, че сме подложени на голям натиск а, в времената на кризата и имаме нужда от по-бързи действия. Сега Габриел. Uh, Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати. В този период, който е труден, ние започнахме наемането на персонал, създаването на вътрешни процедури. Благодарение на това успяхме да реализираме амбициозен план, обхващайки всички области, засегнати в регламента. Първо, регулирането. ЕОПА се концентрира върху сближаване на практиките. Работим в, по 55 различни стандарти и основни насоки, за да сме готови, когато влезе в сила платежоспособност 2. Предлагаме технически анализи и насоки на институциите, като същевременно държим на своята независимост. Що се отнася до професионалното пенсионно осигуряване, проведохме две консултации и откликнахме на искането за преразглеждане на директивата и ОРП за надзора на институциите за професионално осигуряване. Ние поискахме също да се засили прозрачността на членовете на пенсионните фондове. Имаме ключов документ това отношение. Относно надзора. В е, ЕОПА се прилага координиран подход. Ние искаме да има общ подход за наблюдаване на експозицията пред банковия риск, ликвидност, връзки между банковото и застрахователното дело, както и изварените планове. Ние започваме също работа по основни е, насоки, в които се очертават е, добрите примери и ще се използва при прилагането на платежоспособност 2. На трето място закрилата на потребителите и финансовото новаторство. В това отношение Ние имаме стратегически приоритети, имаме и нужните а, ресурси, имаме нужните звена в организационната структура. Първите основни насоки на ЙОПА бяха разработени именно в областта на защитата на потребителите, а именно разглеждането на а, жалби. Освен това, изготвихме доклад за анюитетите, как да се защитават по-добре потребителите при продажбата на тези сложни продукти. Ние отчетохме гледните точки на различни заинтересовани страни в областта на защитата на потребителите. През декември ще организираме вторият ден за връзки с потребителите и ще се фокусираме върху приоритетите и стратегиите. На следващото място по финансовата стабилност. Разбира се, ние работим в тази а, област ежедневно. Ние е, работим по количествени и качествени а, показатели, за да видим как се развива риска на застрахователния пазар в Европейския съюз. Също е, а, имаме а, предвидени паневропейски стрес-тестове те показват какви са рисковете, ако има ниска доходност за дълги периоди от време. Ние направихме оценка на еквивалентността в различни страни, изпълнението на платежоспособност. Ние постигнахме взаимно разбиране Определихме кои са общите и различните страни в сферата на регулаторния и застрахователен режим в Европейския съюз и САЩ. Ние участваме в различни групи, които се занимават с застрахователното дело и с пенсионното осигуряване. Те провеждат срещи с заинтересовани страни и тези срещи са изключително важни. За бюджета и ресурсите, както моите колеги, най-напред искам да благодаря на Европейския парламент за ангажираността му. Искам да благодаря за подкрепата, която ни оказвате за бюджет 2013. Разбира се, в рамките на разумното, предвид на сегашната криза, е, е необходимо да имаме нужното финансиране, което да отговаря на амбициите на проекта. Изключително важно е всеки, всяко ново правомощие, което се предоставя на ЕОПА, да бъде съпътствано с заделянето на нужните финансови ресурси. И нещо важно, според мен. Ние имаме все повече проблеми а, с набирането на добре подготвен персонал – и това беше констатирано и от службите за вътрешен одит на комисията. Трябва да има по-гъвкаво прилагане на правилата на Европейската комисия в това отношение, разбира се, в разумни а, граници. Ние сме а, за това ЕОПА да се финансира от отделен бюджетен ред в европейският бюджет – както се предлага. Искам да спомена две неща. Относно защитата на потребителите на първо място. Има спешна нужда да има разпоредби в директивата за застраховането и професионалното пенсионно осигуряване, защото иначе няма да може да се изпълни член 9 в пенсионната сфера. Нашия мандат обхваща само професионалното пенсионно осигуряване, така наречения втори стълб, но считам, че прилагането на дневния ред на Европейския съюз за устойчиво пенсионно осигуряване трябва да включи и така наречения трети стълб. Мандата на ЕОПА трябва да бъде разширен, да се включи и третия стълб и това е предвидено в Бялата книга на Комисията по пенсионното осигуряване. Надявам се, че Европейският парламент ще продължи да подкрепя нашите усилия. Ние действително вършим много добра работа за европейските граждани. Благодаря. Знам, че е много трудно да кажете всичко само за няколко минути. Знам освен това, че колегите ще задават въпроси и по този начин ще ви дадат възможност да кажете онова, което не успяхте или поне да го намекнете. И така, как ще работим? Първо ще дам думата на координаторите, след това ще имаме спонтанни изказвания. Кой се е записал? Подимата, Скинер, Строжек, Форд, Лудвиксон, Антолин, някой друг – Жан Пол. Благодаря. Благодаря, госпожа председател. Аз няма да поставям въпрос и искам само да кажа на тримата председатели, че високо ценим работата, която вършат и че напълно осъзнаваме с какви трудности се сблъскват по отношение на човешките и финансови ресурси, за да могат да реализират дейността си. Искам да припомня, че когато обсъждахме европейските надзорни органи, Европейския парламент подкрепи идеята да има независими органи за надзор, които да имат нужните ресурси и компетентност. Но държавите членки не се подадоха особено тези предложения и ние се намираме в ситуация, при която се опитваме да създадем банков съюз който предлагаме от две години. Имаше трудности. Казах на Мишел Барния миналия път в Страсбург, че а, преговорите са изпълнени с а, проблеми, с а, трудности. Трябва да имаме съзнанието за общ европейски интерес, да се преодолеят тесните национални интереси. И ако пропуснем този шанс, това ще е много сериозен проблем. При гласуването по бюджета ние подкрепаме предоставянето на повече средства на надзорните органи. Ние понякога сме строги. Вие трябва да реагирате в рамките на предоставените ви компетенции. И ако нямате тези правомощи, няма да може да се вършите работата. Парламентът иска агенциите за надзор да изпълняват изцяло своята роля и да имат нужните компетенции, както и нужните финансови средства и да не бъдат използвани за изкупителна жертва тогава, когато нещо не върви. Искаме да ви насърчим да продължите своята работа, така както до сега. Ние ще се опитваме да ви създаваме нужния комфорт за това. Благодаря. Както и вие казахте, това не беше въпрос. Давам думата на Елиса. Благодаря на нашите гости за това, че са тук. Колегата всъщност вече каза голяма част от това, което исках да кажа. Три основни коментара. На първо място, много усилия се полагат, за да се хармонизират разпоредбите и техническите стандарти, които се прилагат. Тази работа сега напреднала ли е и вие прилагате ли разпоредбите на практика, за да не се подкопава единния пазар? На второ място, според член 126 ЕЙОПА отговаря за пенсиите, как може да се гарантира надзора на банковата система обаче. На трето място, какви са рисковете свързани с банковия съюз? Как може да се гарантира, че няма търкания тук? На четвърто място, стрес тестовете. Прави се опит за такива тестове. Какво смята Европейския банков орган, тъй като нещата не върват особено гладко. Ако всички зададат своите въпроси, ще имаме проблем с отговорите. Може би няколко човека в началото и след това. Силви или Вов, кой от Алда иска да се изкаже? Най-напред искам да благодаря за това, че сте тук. Благодаря за вашата работа. Искам да ви запитам, както каза Елиза, как гледате на новите предложения, свързани с вашата работа, например, за банковото дело и застрахователното дело. Трябва малко да се успокои топката, да се погледне на нещата сериозно. Ние сме за повече надзор, но начина по който се а, споделя дейността, например, от ЕЦБ и Европейския банков орган. Има държави, които все още не са в еврозоната. Имаме нужда от вашата експертна помощ. Лесно е да се очертаят нещата, но какво трябва да се направи от банките, които са в еврозоната и тези, които са извън нея? Благодаря. Още един. Свен. Кой ще е първи? Кей или Свен? Кей. Благодаря. Ще създам малко повече работа на ЕСМА, тъй като другите въпроси са свързани с банковите елементи. Приветствам насоките на ЕСМА относно националните компетентни органи по всички въпроси или повечето въпроси свързани с пазара. Повечето от тях са подробни и се оценяват високо от националните органи. В момента има разисквания на ниво 2, особено по въпроси като ЕМИР. Приближаваме се до крайния срок. Какви процедури ще имаме? Е, се обсъжда в момента правото да се наблюдават техническите стандарти. Вие предлагате как да приложим на практика онова, което е включено в първо ниво. Какви принципи ще предложите вие? Как да ви третираме като съзаконодатели? законодатели? Вие не сте само заинтересована страна, вие сте нещо повече. Как да ви отличаваме? И още един доста е, смел въпрос. Доколко вярвате, че техническите стандарти ще бъдат прияти от съвета? Е, те трябва да се появят до края на месеца. Благодаря. Може би най-лесно ще е да се придържаме към съответния ред. Започваме с ЕСМА. Андрея ще трябва да отговори на много въпроси и след това Габриел. Благодаря за тези въпроси. Нека в началото да отговоря на въпроса на госпожа Ферейра. Как функционират техническите стандарти и как се развива този процес? Ако погледнете нашата работа от последната година, ще видите, че поставяме ударението върху единната книга с правилата. Това е логична последица от регулаторната реформа, през която преминаваме. В същото време е важно на някакъв етап да получим достатъчно ресурси и за другите части от нашата работа. Сега се занимаваме основно с правилата, но разбираме, че Ролята на ЕСМА е и да прави пряк надзор. Например, прекия надзор на агенциите за кредитен рейтинг върви добре. Но когато става въпрос за конвергенцията, за последователността, там трябва да се отдели повече внимание, след като се изготвят насоките и техническите стандарти. Важно е да се спазват 12-те месеца за техническите стандарти. За късите продажби имахме 4 5 месеца, за Емир имахме 7 месеца, ако не се е лъжа. Не е лесно. И не е лесно не само за нас, но и не е лесно да включим в процеса участниците на пазара и да потърсим приемане на стандартите, а точно това ни създава проблеми. По всички законодателни предложения трудното е да спазваме тези 12 месеца. По отношение на ЕМИР, този регламент, ясно е, че това беше основната ни задача. Имаше страшно много усилия положени в тази област. Имаме отлични екипи, имам увереност относно качеството. В същото време това ни напрегна до краен предел. Работим, за да създадем необходимия стандарт. Естествено, трудно е да се предвиди резултата. Ще има квалифицирано мнозинство в рамките на нашите съвети. Надявам се, че ще има нещо добро в края. Вие казахте, че не сме само участник особено след като финализираме техническите стандарти. Да, според процедурата имаме пълно право да се намесваме и трябва да откликнем на тези си правомощия. В същото време не трябва да забравяме, че искаме да изпълним и ангажиментите по Г20 през пролета на 2013 година. Те трябва да са изпълнени вече. По отношение на Банковия съюз, разбирам, че повечето въпроси са свързани с двамата ми колеги. Не трябва да забравяме, че има ежедневно сътрудничество между пруденциалните надзорници и надзорниците на пазарите. Тъй като има публикуване на финансови отчети, има участие в пазарни структури, и така нататък. Има, значи, голямо сътрудничество между надзорниците на пазарите на ценни книжа и пруденциалните надзорници. В тази сметка е добре, че съществува а, такова изискване за сътрудничество между трите надзорни органа. Това обаче трябва да получи по-практическо измерение. Благодаря ви. Първо за усилията за изпълнение на препоръките и изискванията. Ние доста се постарахме при хармонизирането на правилата и вие, и ние всъщност. Все още обаче нещата са в процес на изпълнение. Е, Относно рекапитализирането, ние агрегирахме отделните аспекти, като а, разпределихме а, нещата в четири категории. Все още има много неща, които трябва да се свършат в посока хармонизиране на правилата. Дори където имате едни и същи правила, на национално ниво има различна методология за, за оценяване е, риска, които... риска, който може да дойде от банките. Разбира се, ние започваме да градим нещата, като започваме с, стрес тестове и така нататък. Но това, което е необходимо, е включено в съобщението на комисията. Това, което е включено в текста за банковия съюз. Имаме нужда от а, един наръчник с правила. Всички агенции трябва да разполагат с е, един и същи наръчник – наръчник, който да си носят в чантите, когато отиват да проверяват банките. Трябва да направим едно и също, да се придържам към едни същи правила и да подхождам по един и същи начин към единия пазар. Стрес тестовете. Благодаря за въпроса, който ми беше зададен. Стрес теста беше подложена много критика и смятам, че беше свършена огромна работа за да може е, да се насърчи увеличаването на капитала, количеството капитал, което беше а, е, инжектирано в системата, беше три пъти по-голямо, отколкото количеството, което е инжектирано в Съединените щати е, от 2009. Но въпреки това имаше негативно въздействие, защото някои банки а, издържаха на теста, но имаха проблем за няколко седмици или месеца, имаха нужда от допълнителен капитал, предвид дексия, банки и така нататък. И това е един въпрос на имидж, на репутация за нас. Ние ще продължим напред, като гарантираме че стрес тестовете ще се придържат към определени стандарти и че резултатите всъщност са надежни. Ние трябва да сме в състояние да отидем в да отидем банките, да комуникираме директно с банките и съответно резултатите от цялата дейност да бъдат надежни. Относно банковия съюз, първо искам да кажа, че не искам да се ам, ангажирам с някакви сценарии ЕБО срещу ЕЦБ или нещо такова. Ам, между банките е, има връзки, между държавите и така нататък. Трябва да се направи нещо, защото видяхме, че с европейската ни структура имаме проблеми. Това трябва да се направи с много амбиция. И има предизвикателства във връзките и отношенията между ЕБО и ЕЦБ. ЕЦБ отговаря най-вече за решения в, в, в областта на еврозоната. Освен това, трябва да се намери правилната спойка, която а, да сполоти а, еврозоната. Не може да има а, а, различни банки, различни юрисдикции по чапката на единния а, надзорен орган. Виждате, че и вашите дискусии включват в себе си предоставянето на гъвкавост на а, държавите членки. Така че тази гъвкавост ще се отрежи след това на единия пазар. В противен случай ще има поляризиране. На следващо място ам, ЕБО трябва да работи за това да има един подход при ам, упражняването на, на надзор в еврозоната. Едни и същи методи, едни и същи подходи, наистина ни последователни подходи, а, които да се прилагат в вътрешния пазар като цяло. Това са ключовите а, въпроси и освен това не трябва да забравяме и този аспект а, който е свързан с оказването на подкрепа, на спасяване в цялата структура. Ам... Колкото по-интегрирана е тази мрежа от а, гаранции и сигурност, толкова ам, по-стабилен и устойчив ще е Съюза. Това са много важни теми, които трябва да имаме предвид в рамките на Банковия съюз. Благодаря. Габриел има думата. Благодаря за въпросите, които бяха зададени. Ще се спра ясна тези два елемента относно застраховането и стандартите и единия наръчник и надзорните практики. Това са въпроси, които са от голямо значение. Не, не трябва да мислим, че един един наръчник ще реши проблемите. Имаме нужда от по- ам, по-последователни правила. В, в областта на страховането ние ам, работихме много усърдно, за да имаме ам, този пакет подъжпособност 2. Ам, всички тези стандарти и правила са много важни и основополагащи, но ние смятаме, че надзора в крайна сметка е основната тема. Ако видите какви са заключенията на ФСБ след кризата, ще видите на първо место за нивото на платежоспособността. След това те говориха за по-добро управление на риска, но те говориха също за увеличаване ефективността на надзора. Това е нещо, което някак си остава в забвение. Това е обаче основополагащо е, за е, Европейския съюз прилагането и упражняването на надзор е много важно. Първо трябва да се изготви е, този наръчник, е, обхващащ правилата за надзора и след това стъпка по стъпка трябва е, да използваме този наръчник при извършването на надзора. Също е важно единия вътрешен пазар да бъде сплутен. На второ място банковия съюз. Като обеден убеден европеец, аз смятам, че ние правим правилната стъпка. Необходимо е да има единен надзорен механизъм в Европа. Разбира се, банковата система не е уеднаквена, имаме различни бизнес модели, различни култури, но имаме нужда да имаме по-голяма последователност и в надзора. Дали това е ИОПА, ЕЦБ или някой друг, това не е важно. Важно е да признаем, че в здравоохранителния сектор трябва да използваме това, този процес да да обмисляме нашите действия, да обмисляме нашите стъпки, които трябва да предприемем по отношение на задачите и правомощите на ЙОПА, така че да има по-последователен надзор. Аз също а, ще изготвя някои идеи по този въпрос. Има области, в а, които трябва да сме по-последователни и трябва да предприемем тези стъпки в бъдеще. Разбира се, а, трябва да има и а, трансгранични а, групи, които, които също да бъдат а, обхванати. Ос. Освен това, а, трябва да е ясно и всичко включено в а, съобщението на комисията. Има финансови конгломерати, има финансови институции, те трябва да бъдат обхванати. Трябва да се види как ще, как ще се обхване, как ще бъдат обхванати финансовите конгломерати в рамките на Банковия съюз. Ние се надяваме, че всичко това ще бъде взето предвид. Благодаря сега Свен, Юрген и Ани Подимата. Свен има думата. И така, ако дори и а, ако не ви виждам, защото вие сте зад а, екрана, Искам да ви благодаря. Искам да ви кажа, че все още има проблема с, състава на някои от групите с участници, заинтересовани страни. И, е, имаше проблеми с пропорционалността през последните години, имаше проблеми с информирането, с. А, а, воденето на счетоводните баланси в банките. Ем, об... Европеизирането не означава, че ще а, премахне многообразието. Искам да ви помоля да се придържате към, към една проевропейска лина, която в същото време зачита многообразието като актив. Не трябва да бъркаме много безобразието, с слабостите, които възникват. Аз чух тук за проблема за конгломератите. Вие казате, че, казахте, че трябва да има повече яснота, господин Бернардидо. Каква е ролята на ЙОПА? Може ли да сте по-ясен? Какво искате точно? кои правила, кои права, кои структури? На последно място също така Искам да чуя как, с какви проблеми са се сблъсквали а, в работата си на европейско ниво и на национално ниво. Ние искаме банков съюз, но ние сме блокирани от същите проблеми. Проблемите, които възникнаха по време на стрес-тестовете. Все още, господин Ер, имаме нужда от достъп до директен достъп до данни. Дали това е нещо, което трябва да вземем сериозно предвид и дали вие сте се сблъскали с повече проблеми? когато си сътрудничили с, с съответните структури на национално ниво. На следващо място, любопитен съм по отношение на ЕБО, кои дейности искате да развиете в областта на защитата на потребителите. Аз приветствам, че вие искате да направите повече. Може ли по-подробно да дадете информация? Благодаря, Йорген. Благодаря, Шаран. Много беше казано, беше запитано. Аз просто ще а, изясня, а, ще задам разясняващи въпроси. Има сътрудничество между трите институции. А, ин, а, на хоризонтално ниво те си сътрудничат пък с националните институции. От ваша гледна точка, къде, има пропуски, къде може нещата да се подобрят. Това е нещо, което конкретно ме интересува. Втория въпрос, който отправям към всички а, те оратори. М какви са инструментите, които ви ам, ви бяха дадени и дали с тях може да си вършите работа както а, трябва. Дали сте могли да изпробвате всички тези инструменти, защото вие сега сте в началото а, на функционирането на вашите а, ин, а, органи. Банков съюз беше казано вече нещо по този въпрос, но искам да, да подчертая нещо дали е разумно да има разделение на надзора между ЕБО и ЕЦБ. Когато има две институции, винаги има нужда от координация и ам, сътрудничество. Разумно ли е надзора да се разделя на две нива? Още един конкретен въпрос към господин Бернадино. В немските медии четох, че платежпособност 2 ще бъде преразгледан още веднъж по отношение на неговото прилагане. Um, Ани. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на председателите на надзорните органи. Ефективният ефикасен банков надзор има за цел не само да не допусне и бъдещи кризи, но и да гарантира доброто финансиране на реалната економика. Въпросът ми е отправен към Европейския банков орган, но бих приветствала приноса и на останалите председатели. Има препоръка до края на 2011 да се поиска рекапитализация на банките недостатъка на капитал на банките засяга сериозно способността им да набират средства, което води до сериозен спад в реалната економика. Според ваши данни, 95% от недостига е покрит чрез преки действия, но предоставянето на заеми на домакинствата и фирмите е все още твърде ограничено. Предлагането на данъчни облегчения и други такива не са много жизнеспособна мярка за това какво трябва да се направи, за да се гарантира, че банковия сектор ще продължи да предоставя ликвидност на реалната економика. А какво да се направи по отношение на малкия бизнес, който е изправен пред много повече трудности за получаване на достъп до капиталовите пазари, отколкото големите компании? за отговорите можем да тръгнем в същия ред или в обратния ред. Добре, в същия ред. Ще се опитам да отговоря на някои от направените бележки. Първо, относно състава на групата на заинтересованите страни. Мисля, че сме установили верният състав географски баланс също се търсеше. Има обаче слабо представени на потребителите. Такива критики бяха отправени, но ние сме удовлетворени от състава на групата. Ако искате да сте по-ангажирани, знаем, че финансовия сектор е е винаги по-силен, има повече ресурси, но трябва да разглеждаме състава, който е предвиден в регламента за тази група. И именно там трябва да се насочите, ако искате промяна в състава. Предвид на съществуващата рамка, считам, че има добро представителство от страна на потребителите за хоризонталното сътрудничество между трите надзорни органа. Мисля, че сме постигнали добър напредък през последната година и половина. Съвместната комисия няма да бъде лицето пред външния свят ние сме достигнали нужното ниво на хоризонтално сътрудничество, каквото може да се очаква. И не се струва удовлетворително от наша гледна точка. За сътрудничеството между ЕСМА и националните органи, тук искам отново да подчертая, за преминаването към пълно финансиране от Европейския съюз. Един от нашите членове на национално ниво, когато искат повече бюджетни средства за ЕСМА, това означава, че ще има по-малко финансови средства за тях. За това целта е не европейското ниво да отнема от националното, а двете нива да са достатъчно ресурсно обезпечени. Не искаме да се стигне до голям бюджет за ЕСМА и до ограничаване на бюджетите на национално ниво на надзорните органи, тъй като те също трябва да вършат доста работа. Относно инструментите, Искам да се спра на секторното законодателство. Бяха поставени дори писмени въпроси, че трябва да се направи повече за защита на потребителите. Можем да правим доста надзор, но и съществуващото законодателство трябва да ни помага. Считам, че с това, което разполагаме, можем да работим. Относно определени продукти, това може би ще бъде по-скоро изключение. Трябва да работим също и за създаването на стимули. Имаме основни насоки за възнагражденията на инвестиционните фирми. Този, който създава продукта и предоставянето на консултации. Не можем да компенсираме надзорните органи, ако първоначалните стимули не са добре определени. Сега е, има предложение за това каква информация да се оповестява. но трябва да се намери нужния баланс, да се предоставят нужните стимули за добрите съвети, които се предоставят. Доста въпроси бяха зададени, ще се опитам да се огранича в отговорите. В групата на заинтересованите страни се опитахме да постигнем нужния баланс. Зная, че някои заинтересовани групи на потребителите, на профсъюзите не са особено доволни те са отправили жалба към омбудсмана и очакваме решението, оценката на омбудсмана. Но бих искал да подчертая също и факта, че групата на заинтересованите страни не е единствения канал за взаимодействие. Ние имаме редовни срещи два пъти в годината с тези групи. Кажем, че сме готови да получим техния принос и ми се струва, че това върви доста добре. След като получим обратна информация от омбудсмана, ще видим дали ще има някаква промяна в състава на групата на заинтересованите страни в бъдеще. Мисля, че на този етап тя включва разнообразен състав. Относно задълженията за отчет, отчетност. Това е важен въпрос. Опитваме се да започнем с един широк набор, включващи, включваме дори малките институции, какъв е ефект върху по-малки банки. Също правим оценка. Много от информацията, която изискваме, цели да се постигне нужното еднообразие. За конгломератите искам да кажа само едно нещо – ние извършваме задълбочен преглед на конгломератите. И аз действително искам а, от а, нашите а, служители да направят задълбочен преглед, да видим дали а, всичко това е помогнало по време на кризата, дали разпоредбите от нас ще се до конгломератите са били полезни или не и да видим дали е нужно да се променя нещо, независимо от банковия съюз. Моето впечатление е, че все още този законодателен акт няма нужната строгост спрямо този тип организации. За защитата на потребителите има две области на работа. Предоставяне на ипотечни заеми. Ние подготвяме основни насоки за отговорно ипотекиране. Предвид на кризата сега, също работим по въпроса за забавените плащания, как да се изплащат е, ипотечните заеми и прочие. ЕСМА работи заедно с нас. Работим по различни е, аспекти с участието на доставчиците на този тип услуги и скоро ще излезем с доклад за структурирани продукти от гледна точка на потребителите в частност. Ние искаме от банките да събират капитал. Те имаха доста трудности в финансирането, което означава, че те можеше да е, използват своите правомощия за да предлагат рисковани или сложни финансови продукти. Ние обсъждаме, ще обсъдим тези въпроси в управителния съвет следваща седмица. Относно вратичките, слабите места, Вие ни предоставихте важни правомощия в средата на медитация, медиацията, потребителската защита, действия в а, спешни ситуации. Те са свързани с съществуването на регламенти. За сега беше трудно да се възползваме от тези правомощия, защото в банковото дело а, липсват а, пряко приложими разпоредби към момента. Това е е, важен въпрос. В някои случаи оставам с впечатлението, че опита да се убедят националните е, власти да сътрудничат или използването е, на по-силови мерки са по-подходящи. Освен това, трябва да помислим повече за управлението на надзорните органи. Намираме се в труден прегле... преход от структура на комисии и истински надзорни органи. Някои от идеите на комисията за банковия съюз с процедурите за обратно квалифицирано мнозинство и прочие заслужава да бъдат допълнително обсъдени. Относно финансирането на реалната економика и благодаря за поставените въпроси по тази тема, искам да подчертая още веднъж, само минимална част, всъщност окончателните цифри, които получихме днес, показват 107% от недостига е покрита. и намаляването на финансирането е, е доста слабо и повечето от е, това е по искане на европейските органи, т.е. извършваше се делевериджинг. Забелязва се в две области. Първо, Търговия с финансови средства. Тук банките вървят бързо, в голяма степен на глобалното банково дело използва за финансиране щатския долар. На второ място, риджинг в държави, където има проблем с държавния дълг, банковия сектор, сектор става по-рестриктивен, по-благоразумен при предоставянето на заеми. Гледайки напред, ние трябва да сме много предпазливи. Трябва да се извърши делевериджинг. Тръгвахме от висок левериджинг, трябва сега да стигнем до едно разумно ниво – Набирането на капитал е добър метод. Също освобождаването от активи в неосновни дейности, особено в дейността на капиталовите пазари, които бяха малко раздути преди кризата. Също намаляване на оценката на активите, признаването на загубите също е много добър метод за делевериджинг. Намаляването на отдаването на заеми е а, лош метод за а, делевериджинг. За предоставянето на кредити на малките и средни предприятия ние предоставихме доклад на комисията с някои идеи. Изпращаме а, този доклад и на вашата комисия и сме готови да го обсъдим, разбира се. Би било рисковано, според нас, да се опитваме да подпомогнем предоставянето на кредити на малките и средни предприятия чрез намеса на банките. По време на, а, на рецесия по-добре е да се освободят от а, бремето малките и средни предприятия, защото малките и средни предприятия във времена на криза са най-уязвими. Габриел, и аз ще се опитам да взема отношение по основните въпроси. Благодаря на Свен за въпрос относно заинтересованите групи. Колегата даде отговор. Ние се опитваме да постигнем равновесно участие освен това, качествено участие, особено по отношение на нашите съветници. Нивото на ресурсите е изключително важно. Не на последно място в групите на потребителите, защото индустрията разполага със средства така или иначе. Съгласихме се с нашите заинтересовани страни да приемем различни насоки, бележки с цел подготовка за дебата, например по отношение на платежоспособност 2. Това правим, за да се подготвим за едни полезни разговори. И аз съм доволен от едно такова сътрудничество по отношение на финансовите конгломерати в Банковия съюз. Предложенията дойдоха само преди няколко дни. Трябва да се разбере какво искаме да направим. Опитах се да обясня, че ЕЦБ не може да има пряко въздействие върху застрахователните компании. Това е част от договора. Може да има допълнителен надзор на ниво конгломерати. Няма значи преки правомощия по отношение на застрахователите, но на ниво топ холдинг. Не знам обаче как тези правомощия могат да се приложат на практика, в крайна сметка. Важно е да има обаче и гледна точка от страна на застрахователите. Нека да ви дам един пример. Вътрешните модели. Сега започваме прилагането на платежоспособност 2, като идеята е да одобрим вътрешните модели относно признаването на капитала. Виждаме различни подходи между органите. Аз смятам, че ние трябва да дадем повече правомощия на ЕИОПА, за да се гарантира последователността на тези вътрешни модели. И ако направим това, в един бъдещ банков съюз и финансови конгломерати. Ще можем да обсъдим този въпрос и с самите банкови конгломерати и там ще присъстват евентуално повече застрахователни компании. По отношение на достъпа до индивидуални данни. Има такъв в някои области. Естествено, националните надзорни органи трябва да спазват законодателството. Аз бих приветствал повече яснота. Например, качествена оценка на въздействието относно отделната информация, която се прехвърля към ЕИОПа. Освен това, с оглед на нашите анализи, би трябвало да е възможно да отидем направо в застрахователните компании – това е нещо, което може да се подобри. Както казах в началото, по отношение на защита на потребителите и правомощията по член 9, това е нещо много важно като елемент. Без да имаме възможност да действаме, да забраняваме някакви продукти, то ние няма да може да изпълним своите задължения. Вие сте ги задали в член 9. И накрая още нещо, което може да се подобри по отношение на пенсиите и индивидуалните продукти от трети стълб. Там липсва европейски подход. Мисля, че трябва да има по-голяма прозрачност в тази област. прозрачност в изграждането на системата на социална сигурност, социално осигуряване. Групата на заинтересованите страни в областта на пенсиите направи такава препоръка пред комисията. По отношение на платежоспособност 2, този проект тече вече доста време. Аз не нося отговорност лично за изпълнението, Надявам се, че комисията и съвета и парламента ще създадат ясен, реалистичен график, който да даде ясен сигнал, че платежоспособност 2 ще се приложи. Знаем, че има проблем по отношение на пакета за дългосрочните гаранции, въобще за дългосрочните продукти. Приветстваме една евентуална оценка. Готови сме да съдействаме по един независим начин. Трябва обаче да осъзнаем, че не можем да се върнем назад. Платежоспособност 1 действа в момента, само че платежоспособност 1 не покрива всички рискове. ЕЙОПА изгражда един индекс на рисковете и ако погледнете основните рискове, в този индекс онези, които са най-сериозни, те не се покриват от капиталовите изисквания на платежоспособност 1. Така че това е нещо изключително важно. Имаме нужда от е, график, срокове за платежоспособност 2. Това е изключително важно за Европейския съюз и за неговите отношения с трети страни. По отношение на приноса на застраховките и пенсиите към възстановяването на економиката, тук се прави връзка с дългосрочните гаранции и техната оценка. Естествено, че трябва да има устойчивост на пенсиите и на застраховането. Трябва да има стабилна регулаторна рамка обаче. Най-лошото за финансирането на економиката е да сметнем, че като намалим изискванията за застрахователите, създаваме нещо полезно за растежа. Растеж трябва да има, но той трябва да е устойчив. А устойчивия растеж може да дойде само ако има стабилна регулаторна рамка за всички актьори на финансовите пазари. Определено Пенсионните застрахователи могат да помогнат възстановяването. Там има инвестиране на рисков капитал. Нека обаче да не провокираме повече рискове и да си научим уроците, нека да не създаваме допълнителна криза. Добре, много въпроси чухме. Имаме още две групи по трима оратори. Всички ще трябва да са пределно кратки или ще стана лоша. Питър Скинер, Стрейчек и Вики Форд. Питър, благодаря, ще се опитам да съм съвсем кратък по отношение на принципа на екстратериториалност. Мислите ли, че най-добрият начин тук е предварително законодателство или последващо законодателство. Отново казвам, става въпрос за екстратериториалността по отношение на финансирането. Какво предпочитате? Да има някакъв налог за индустрията или 100% финансиране по отношение на пенсиите и ИОПа. На вашата веб страница казвате, че вие няма да разширявате приложеното поле по отношение на личните пенсии. Аз съм съгласен във връзка с платежоспособност 2. Някои предпочитат да има платежоспособност 1, но в други части на света не можем да се надяваме на нещо подобно. Иво Стрейчик. Благодаря, госпожо председател. Само един въпрос по отношение на Европейския банков орган. Отчитайки, че като част от а, новия банков надзор, Европейския банков орган ще носи отговорност за определянето на общата книга с правила за банките в целия съюз. Какво смятате вие? Как ще се гарантира, че процеса на взимане на решение няма да доведе до е, е, отхвърлянето на идеите, до надцакването на онези, които не са част от а, е, този бъдещ банков съюз. Благодаря, Вики Форд. Още веднъж, аз имам въпрос по отношение на ЕБО. Господин Андре, много ми хареса, че говорите за строги правила относно капиталната ликвидност. От самото начало аз говоря за това, ще приложим ли Базел, ще приложим ли международните споразумения в цяла Европа. Аз мисля, че ние трябва да се научим уроците от миналото и ако можем да внедрим международните споразумения относно ликвидността. Е, може ли обаче да имаме едни правила за еврозоната и други правила за извън еврозоната? Това не мога да го приема. Няколко въпроса. Като един от преговарящите по отношение на регламента за капиталовите изисквания – какво ще вземем като изискване? Изискванията на база, говорите за 300 базисни пункта. Въобще, има ли значение дали ще покрием тук големите банки или малките банки или и двете? На второ място по отношение на ликвидността. Комисията даде наскоро нова версия на ликвидността. Ние разчитаме от вас да калибрирате тези съотношения на ликвидността. Комисията заличи всички стандарти за отчет. Те заличиха думата прехвърлими пред активи, е, заличиха много други елементи. Комисията допита ли се до вас преди да ни предлага нови формулировки? И няколко думи по отношение на отпускането на кредити за МСП. Не съм видяла нищо от комисията, тъй като не мога да водя преговори. Важно е вие да сте независим орган. Създадохме ви, за да наблюдавате как се създават независими правила. Колегата обаче вече ви зададе въпрос. Какво ще стане, ако е, има надцакване при гласуването и какво ще стане с квалифицираното мнозинство? И така, ако се вместите в рамките на 5 минути, можем да приключим с е, последния кръг от въпроси. Е, Нека да започна а, с темата за екстратериториалността. Това е една тема, е неразделно свързана с факта, че ам, актьорите на пазара също са взаимно свързани. Ние изискваме от а, предприятията в рамк на Европейския съюз да предоставят набор от услуги и смятаме, че е разумно и да изискваме и тези услуги от предприятия и извън Европейския съюз. И, разбира се, ние поставяме едни и същи изисквания и на европейски, и на неевропейски фирми. Така че екстратериториалността е а, не, неразделна част от а, този аспект, който споменах. Ако един менеджер а, на инвестиционен фонд дойде в Европа, ние поставяме пред него същите изисквания, които бихме поставили и пред а, фонд, който оперира в рамките на Европейския съюз. Ако няма хармонизиране, тогава системите не могат да работят една с друга, затова е създадена и рамката на g 20 а, в, относно Емир, ние казваме, а, че след като система на трета страна е оценена като екви, еквивалентна на системите на Европейския съюз, значи а, тогава може да се работи съвместно. В рамките на ЕМИР ние говорим, с, комуникираме с нашите американски партньори. Ние казваме, че не иска Защото ако ответната страна каза, ние не искаме да разчитаме толкова много или нали, не искаме да разчитаме на, на европейския надзор, тогава се стига до а, а, проблеми. Защото тогава трябва да се разчита само на америк, американския надзор. А, чрез Емир се прави опит този модел да се наложи, моделът, който описах, а, да се работи в рамките на този модел за взаимно признаване – но трудно е да се убедят нашите американски колеги по този въпрос, но ние работим много усърдно по този въпрос и все пак сме отбелязали напредък. Сега, относно финансирането, както казах, трябва ем, да преминем към 100% финансиране или абсолютно никакво финансиране от страна на националните органи. Ем, това е темата, която трябва да се насочи. Може би ще има комбиниране с нещо от промишлеността и нещо от бюджета на Европейския съюз. сега с рейтинговите агенции ние ще направим същото и с търговските депозитари. Да, да, се, да има налог, който да се плаща от участниците на пазара. Трябва да има ясна правна рамка, определяща тези налози. Това няма да ни напра... да направи участниците по-малко зависими, а, докато съществуват ясни данъчни правила, правила свързани с налозите. Тук не става въпрос за загуба на, зави... на независимост или така нататък. Просто има участници на пазар, от които могат да се е, събират средства. Ми това са нещата, които исках да спомена. Андрея, много интересно, говори толкова дълго, колкото и предния път. Следващия оратор. Относно взимането на решения в ЕБО. Член 42 от регламента казва, че хората, които са в нашия управителен съвет, трябва да действат в интерес на Европейския съюз, не трябва да търсят съвет и да се консултират с други национални органи. Така че, по мое мнение, идеята на комисията е да измеси нещата към независими панели. Ние трябва да взимаме а, решения от технически характер, а не от политически характер. А, панел от експерти, които да обсъдят стандартите, след това да представят техните предложения. Не трябва да има коалиция от надзорници и това е моето лично мнение. Смятам, че комисията е направила първата стъпка в правилната посока и трябва да продължи с тези си действия относно националните стандарти и хармонизирането. Знаем, че Базелския комитет а, извършва партньорски проверки, оценка на въздействието и така нататък. Ние ще чакаме резултатите от тези действия. Има текст в европейското законодателство, който се различава от правилата на Базел, от базелските стандарти. И това е, е нормално да е така. трябва да се попитаме, особено по отношение на капитала. Капитала поражда най-голяма загриженост у мен. Защо а, трябва да на... ние трябва да напаснем правилата към ножите на корпоративните банки? няма спор, но а, трябва всичко да а, свързано с гъвкавост на плащанията, платежоспособност и така нататък. Трябва да, колкото повече гъвкавост, толкова по-добре. аз подкрепям освен а, това факта, че на ЕБО се дава възможност ам, да защитава капиталовите интереси комисията разговаря с нас, търси контакт, работи много добре съвместно. Относно платежоспособността, трябва да се балансира деликатно. От една страна няма нужда да имаме силни изисквания за платежоспособността, за да не се наруши бизнес модела. От друга страна, ние трябва да избегнем а, последици, които са свързани с унищожаване на паричния, на валутния пазар следствие на тези стандарти. Ние ще изготвим доклад минала, следващата година. Работим по този доклад, събираме информация от различни банки. И след като бъде прието законодателството, ние ще а, можем да изготвим нашите предложения как да се а, подходи по въпроса, свързан с а, на нивата на платежоспособност. Така че ще спра до тук. Всичко до сега беше казано. През следващите седмици ще има някакви преговори. Както разбрах аз, комисията ам, заличи а, изискването да информира вас. Вие сте а, надзорниците, които трябва да знаят какво става с а, ликвидността. Нямате ли а, намерение да обсъдите този въпрос по-подробно? Трябва да гарантираме, че в. А, законодателството се предвижда мандат за ЕБО да изготвя технически стандарти, свързани с събирането на данни в междинния период. Не се има предвид постоянно. Този мандат, с който разполагаме, е достатъчно широко обхватен, така че да ни даде възможност да използваме различни инструменти, с които да калибрираме изискванията по правилен начин. Разбира се, има някои инструменти, а, които се занимават с а, частни инвестиции и така нататък, а, но това не, за нас не са ликвидни активи с висока стоеност за нас относно териториалността. Необходими са ни глобални стандарти, разбира се, в областта на застраховането. Ние а, работим в рамките на ISSS, аз съм в изпълнителния комитет. Ние работим за по-строги стандарти в областта на застраховането. Това ще е едно перфектно а, решение. Но трябва да имаме предвид и защита на потребителите на клиентите на нашите застрахователни компании. Трябва да има по-ефективен надзор в глобален мащаб, да разчитаме на системите на трети страни. Това е много важно. И е, извърш, извършихме тези оценки на ам, еквивалентността с Япония и Китай. В момента се извършват такива оценки с други 8 страни. Разглеждаме какви са приликите и разликите в нашите системи. Освен това, с Съединените щати също предвиждаме съвместен а, проект. Ще има публични консултации, които ще включват разглеждането на тези прилики и разлики. С това се занимаваме. Най-доброто решение, разбира се, ще бъде да имаме глобални стандарти в областта на застраховането. Застрахователните регулаторни органи в световен мащаб имат нужда от такива глобални стандарти. Въпроса за 100% финансиране и за налозите. Бих предпочел да има решение свързано с 100% финансиране. Но разбира се, стъпка по стъпка във времето може да се реши, че ще се, даде повече, ще се дадат повече правомощия за пряк надзор. Не смятам, че ще се подстави под съмнение нашата независимост по този начин. Напротив, ще бъдат дадени допълнителни правомощия на европейските органи. Относно пенсиите, ние изпратихме нашите препоръки ам, на а, комисията а, за реформиране на ам, директивата. Ще работим и през второто 6 месечи по този въпрос, свързан с професионалното пенсионно осигуряване, трябва да имаме предвид и спецификите на отделните пенсионни фондове в държавите членки. Трябва да видим как, може, как могат да се <clears throat> модулират отделните четводни баланси. Трябва, разбира се, и в пенсионните фондове да се извършат тези тестове, реални тестове. Съществуват рискове, има и сценарий свързан с ниски ниски лихви, което разбира се ще е убийствено за тези фондове. Не можем да заметем проблемите под килима и да се правим, че нищо не е станало и всичко си е наред. Ние трябва да се справим пред тези ам, сериозни проблеми и да извършим този реален тест. Не означава обаче, че трябва а, а, а, незабавно да бъдат рекапитализирани тези фондове, но а, а, в този случай ще имаме по-голяма прозрачност между а, отношенията служители, работодатели, да се види кой а, носи отговорността защото ще се окаже, че обещанията, които са дадени на хората да получат професионална а, а, пенсия, накрая ще се, ще, а, се окажат безпочвени и нереални. трябва а, да а, извършим проверка и в тази област, да извършим тестове, в противен случай решено бъдещето на Европа. Оле Лудвингсън и Санчес и аз самата. Так Шамике. Благодаря. Преговорите за бюджета за следващата година ще се решават тази есен. Има разминаване в вижданията относно това какви ресурси трябва да се заделят за европейските надзорни органи. Тук смятам, че трябва да има засилване на бюджета. Комисията и съвета обаче смятат, че трябва да има урязване на бюджета в много пера. Искам да задам два въпроса съответно към всички вас. Ако онова, което предлага съвета като намаляване на средствата, какви последици ще има за вашата дейност? Ще можете ли да изпълните всички ваши задачи? Ще трябва ли да намалите нивото на вашата амбиция в някои области? През пролета ясно очертахте какви са вашите бюджетни изисквания за следващата година. Комисията обаче предложи много по-занижени цифри. Какви са вашите предположения от гледна точка на днешния ден? Картината същата ли е като през пролетта или има промяна и ако има промяна, защо? Благодаря. Excellent. Eh, Благодаря, госпожо председател. Първо, за финансовата стабилност и второ, за потребителите. Относно финансовата стабилност, искам да разбера как подкрепяте държавите, които получават помощ за възстановяване. Какво ще кажете за потребителите? за преференциалното участие в Испания. Това са високо рискови продукти, които се предлагат на вложителите. Има хиляди арбитражни дела по тези въпроси. Затова трябва да насочим европейския радар в тази посока. Необходими са ясни правила, ясни регламенти, но има регулаторен проблем. На следващо място за ипотеките. Ние сме в триалог с съвета и комисията по директивата за ипотеките. Те предлагат насоки, които да съпътстват проекто директивата на Европейския съюз. При сегашното положение, как вие виждате нещата, Третият ми въпрос. Миналия декември вие предложихте доклад за финансовото обучение в държавите членки. Имате ли някакви, които бихте могли да ни представите? Сега е мой ред, казва госпожа Болс. Имам няколко въпроси за Банковия съюз е, и директивата за капиталовите изисквания. Това, което ме безпокои на заседанието на Екофин беше казано също, че ако няма някакви гаранции в Банковия съюз, защото започваме с един надзорник, как ще се прекъсне връзката с суверените, тъй като следващото законодателство което може да предложи е, такива гаранции, означава, че трябва да приключим едно, един законодателен акт, който дава различни правомощия на ЕЦБ, а отделните държави членки в еврозоната застават зад него. Някои от министрите на държавите членки казаха, че парламентите им ще искат да участват. Ако този бекстоп се реализира, държавите членки, техните национални парламенти ще иска да бъдат ангажирани и става дума за подкрепа по-скоро на държавата, отколкото на банките. Така че може да се стигне евентуално е, и до нова криза. Няма да са достатъчно средствата, за да се окаже подкрепа на всички европейски банки. Тоест, как става прекъсването на връзката? Както и да разрешим този проблем, това ще има отрицателен ефект върху вътрешния пазар, затова трябва да извлечем поне някаква полза, да получим поне нещо в замяна – след като ще нарушим част от единия пазар. Това е нещо, което действително ме безпокои. Вие споменахте също за гъвкавостта. Не мисля, че стандартите липсват именно извън еврозоната. Как ще разглеждате различните макропотенциални регламенти, след като имате един надзорен орган. Има различни балони на недвижимото имоти в Испания, в, Ирландия. Всичко това няма да престане. С Гей Митчел от 7 години при паричния диалог с Трише питаме какво ще се направи за този балон на недвижимостите. Как ще се решава този въпрос? Дали ще има национални органи, които трябва да съветват ЕЦБ или изобщо как ЕЦБ ще се справя с въпроса. Имаме други въпроси, за ликвидността. Искам да разбера какво е мнението на ЕСМА. Считам, че е затворен пазара на парични средства, защото не се знае какво става на, в банките. Инвеститорите съвсем основателно искат да знаят колко устойчиви са институциите, в които влагат своите пари банките може да не искат да подават нужната информация, за да не изплашат пазарите, но пазарите и без друго са си изплашени. Едва ли нещата ще се осложнят от предоставянето на повече информация. Искам да разбера каква е аргументацията на инвеститорите. Ние искаме нещата да останат стабилни, но трябва да учитаме това, което се случва в банките. Може би да започна от вас, Стивен. Ще се спра на няколко въпроса, свързани с бюджета и размеря на този бюджет, с който разполагаме. Той е увеличен за следващата година. Нашите прогнози а, по проекто бюджета, който представяхме им на бюджетния орган, беше по-различен, отколкото първоначално имахме намерение да представим в началото на 2011. От тогава има промяна в законодателството, има ново законодателство, което ни възлага нови отговорности. Именно за това ние представихме завишен бюджет за следващата година във връзка с задачите за аудитиране, с марката за рисков капитал и прочие. Всичко това изисква допълнителен бюджет. Какво ще се случи, ако не получим тези суми? Разбираме, че на този първоначален етап се очаква предприемачески дух от нас. Ние работим с удължено работно време и това не е проблема. Проблемът е, че трябва да покрием основните задачи, които са ни възложени. За банковият съюз вече се водят дискусии а, с нашия управителен а, съвет. И така, ако не получим а, бюджета, ние няма да можем да изпълним различни дейности, които, което в крайна сметка ще подкопае доверието към надзорните органи. И това е проблем за надзорните органи. Ние трябва да имаме добра репутация, трябва да предлагаме висококачествен продукт, иначе бихме подкопали системата. 160 действително е нещо, кое, което се нуждаем. Иначе моята организация ще има затруднения. Относно потребителите, за структурираните продукти и прочие. Като цяло бихме могли да кажем, че финансовия сектор, финансовите консултанти започнаха осъществяването на промяна с акцент върху потребителите, но това е само началото. Необходимо е да има значителна промяна в финансовия сектор, в финансовите консултанти, в отношението им към клиентите, на тях да не се гледа като на бизнес възможности, а да мислят по какъв начин могат да им предоставят най-добрите консултации, най-добрите продукти. Националните надзорни органи трябва да извършват надлежен надзор. Те трябва да съблюдават дали се изпълнява МИФИД, ЕСМА, постави въпроса за правилата, свързани с МИФИД, за партньорска оценка. Знаете, че продуктите за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа са проблемни. Искам да се върна сега към стимулите. Разполагаме сега с механизъм в много от продуктите, които се предлагат на дребните инвеститори. Има режим за изискване за информация. Консултантите трябва да събират информация за клиентите, за да видят дали този продукт, който предлагат, отговаря на характеристиките на клиента. Има обаче прекомерни стимули, които получават консултантите при продажбата на определен продукт. Има различни случаи. Той има случаи на изкривяване на стимулите. Това е по въпроса за стимулите. Работим също за възнагражденията, както казах по-рано, а именно на ниво персонал. Как се компенсират консултантите. За паричните фондове сега трябва да се плаща, когато предлагате своите средства на банките, вместо да получите някаква възвръщаемост. Това осложнява нещата за паричните фондове, за да извършват своята стопанска дейност. Благодаря. По отношение на нашия бюджет, три бързи примера. На първо място правим анализ на данните. Предстои да се направят много анализи относно стрес тестовете, относно доклада за ликвидността, който трябва да ви бъде предоставен следващата година. В тези области, ако нямаме ресурси, възлагаме на външен изпълнител. Част от данните, и се надявам, че няма да приемете това за лошо, но ние ги даваме на Бундесбанк, защото те имат структурата, ресурсите. По отношение на стрес тестовете, оперативният риск беше доста висок, нещата протекоха гладко. Така работим. Статистическият ни капацитет също е доста занижен. Така че ако искаме да свършим работата както трябва, трябва да има базова инфраструктура. Втория пример, както вече ви казах, става въпрос за последователността на оценките в Европа. Някои страни са направили масивен преглед на своите активи, особено страните, които преминават през определена програма, т.е. трябва да има последователност. Колкото повече ресурси имаме, толкова повече можем да гарантираме последователността. Ако имаме по-малко ресурси, трябва да разчитаме на оценката на националните органи. Третото нещо по отношение на определенето на стандарти. И тук всъщност става въпрос за същото нещо. Колкото по-малко ресурси имаме, толкова повече трябва да разчитаме на създаване на стандарти в стила на комитета. Тоест няма да има европейски подход, а ще има марш за маневриране в национален мащаб. По отношение на подкрепата за органите в страните, които са под определена програма, трябва да кажа, че сега работим по рекапитализацията и оценката в това отношение на Кипър и Испания – Всъщност бяхме разочаровани, че не ни включиха, когато се правеше нещо подобно за други страни. Опитваме се да участваме с нашия експертен опит, особено когато става въпрос за стрес тестовете. И тъй като споменавате потребителите и преференциалните дялове, ние по отношение на Испания поискахме от ЕМОЮ да направи анализ относно разпределянето на продуктите сред реалните клиенти. По отношение на ипотеките, вече казах, че ще изготвим насоки, особено когато става въпрос за управлението на неизплатените ипотеки. Естествено, това са насоки, няма задължителен характер тук. Ако се сметне, че е необходимо, ще направим нещо повече по отношение на банковия съюз. Това е важна стъпка. От август миналата година претендираме за нещо подобно. Европейския механизъм за финансова стабилност, е, ИСМ трябваше да се намесят, да се е, разкъса тази връзка с е, суверените. Да се надяваме, че с масовата рекапитализация на банковия сектор и тъй като има 13% от БВП на Съюза за укрепване на банковия сектор, всичко това ще е достатъчно. Но за в бъдеще ще трябва да изградим рамка, която е много по-институционално солидна. Трябва да има механизми за контрол на европейско ниво, но и механизми за плащане на такси за задължения и за тяхното поемане, защото банките трябва да плащат някакви такси. Не може да излагаме на риск парите на Испания, например. По отношение на вариациите в рамките на макропруденциалния надзор. Макропруденциалния надзор, макропруденциалната вариация не означава липса на единни правила. Ще се опитам да обясня какво имам предвид. На национално ниво вече имаме единни правила и можем да създадем капиталово изискване за различните банки според съответните рискове. Това се прави по стълб 2. На ниво S можем да направим същото по отношение на инструментите за макропруденциален надзор. Знае се вече как държавите членки могат да публикуват, да използват съответните инструменти в случай на балони и така нататък. Целта тук не е да се задържа капитала в рамките на националната юрисдикция, а за да се е, изпусне напрежението, когато има определен балон. Може да има виждания за това, че Европейския съвет за системен риск трябва да приема категорична позиция, но правилата трябва да са едни и същи и механизмите за прилагане трябва да са специално изготвени за положението на всяка една страна. Благодаря. По първия въпрос, бюджета. Ние в момента одобряваме бюджета, изготвяме го. За съжаление, комисията предложи намаляване. Нека да сме наясно. Онова, което ние одобрихме, беше минимума. Минимума, който да ни позволи да изпълним своята задача. И благодаря за подкрепата. Какви ще са последиците? Ами, има ограничителна линия пред ограничаването на ресурсите. Просто ще има проекти, които няма да можем да изпълним. И трябва да сме прозрачни в това отношение. Например, сега полагаме много усилия за наша собствена и информационно-технологична инфраструктура, за да избегнем проблемите, които споменаха колегите. Ако нямаме ресурси в това отношение, ще трябва да се откажем освен това, по отношение на човешките ресурси, имаме нужда от лица за независим анализ. В допълнение към всичко друго, предвидено в регламента, искат от нас оценка за дългосрочните гаранции във връзка с платежоспособност 2. Ето защо има нужда от хора за независим анализ, за изпълнение на решенията – Основният актив в моя орган са хората. И трябва да имаме качествени човешки ресурси, ако искаме да изпълним своите амбициозни цели. Господин Санчес Преседо спомена финансовата грамотност. Вярно е, че ние направихме разбор на всички теми, свързани с финансовата грамотност. Сега работим на ниво съвместен комитет по този въпрос, нека да спомена нещо. Аз подкрепям финансовото образование. Всички трябва да подобрим своите познания. Трябва обаче да сме наясно, че това не е панацея. Не можем да възлагаме на потребителите всички отговорности, свързани с вземането на решение потребителите, дори да имат информация, едва ли ще вземат винаги правилното решение. Трябва да променим парадигмата. Трябва да дадем добра информация, но информация, която е по-стандартизирана, по-съпоставима. И ето това предлагаме по отношение на отделните пенсии. И така се опитваме и да укрепим грижата за потребителите. Трябва да има по-добро качество на информацията, не задължително повече информация. По отношение на стимулите, стимулите са част от продуктите, които ние продаваме. В рамките на ПРИПС, например, ние можем да работим за подобряване на дейността тук, но трябва да има промяна в парадигмата. Оповестяването е важно, но то не е всичко. Естествено, трябва да има оповестяване, трябва да има прозрачност по отношение на поведението, по отношение на дейността, но само оповестяването на финансовите интереси няма да реши проблема. Много благодаря. Примижавам, защото не мога да ви видя. Отлични презентации, отлична размяна на въпроси и отговори. Мисля, че Получихме ценна информация, беше полезно вашето присъствие. Очакваме с нетърпение вашето присъствие за в бъдеще. Благодаря на преводачите за работата. За първи път свършихме на време.